Председателят пита дали микрофона работи. Преводачите нямат проблем. Добро утро на всички. Радвам се, че всички сте си отдъхнали след лятната пауза. Днес имаме сравнително много работа. Искам да направя един организационен коментар. Искам да ви помоля да ползвате днес винаги микрофона от лявата ви страна. Това техника го каза и е свързано с е, образа не разбрах защо, но така иначе няма значение, няма да дискутираме, просто ползвайте левия микрофон, независимо по какви причини. Обикновено това ми е трудно да работя с ляв микрофон, но днес се налага. Нека направя два предварителни коментара. Девета и десета точка са с, раз, разменена последователност. Що се отнася до белгийския министр, бяхме помолени в 11.30 да започнем с дебата, вместо в 11. Казах на двамата господа обаче, че ще имаме само един час 60 минути. Съжалявам, просто не сме в състояние да изчерпим днешния дневен ред, който е изключително пълен, ако не сме много дисциплинирани. Така че ви моля да ми помогнете а, с, точките от дневния ред, така че да спазваме предвиденото време. Що се отнася до съобщенията на председателя, става дума за въпроса свързан с а, устни запитвания за конференцията по климата. В края на юни написах писмо на колегата от Комисията по околна среда съвместно да направим това. До ден днешен нямам отговор не мога да сменя това обстоятелство, но знам, че колегите от Комисията по екология ще внесат устно запитване в пленарно заседание. Ще бъде много умно, ако и ние го направим. Въпросът, който е поела Комисията по екология е разумно и моето предложение е днес да разгледаме по точка 13 този въпрос и да се присъединим към въпроса задаван от Комисията по околна среда, така че това да бъде съвместен, съвместно съместно запитване на двете комисии, нашата и тази по околна среда. Така че това ще бъде точка 13. Следващата тема ние написахме на госпожа Крус. Става дума за ръководителката на мрежата на следващото поколение, Next Generation Network. Давам думата. Um, Благодаря, господин председател. Като изключим факта, че няма да имаме среща на координаторите до следващото заседание на комисията, нещо, което все пак е доста отдалечено във времето. Вчера все пак имахме среща с представителите на индустрията и най-вече на от а, гражданската авиация и е, говорихме въпроси, по които ние по принцип тук се отговаряме е, и си сътрудничим по тях с Комисията по околната среда. Говорихме за въпроси, свързани с регистрацията на различни химикали. Крайните срокове са до декември. И а, представителите на индустрията ни казаха, че а, са много разтревожени, защото някои, документ, някои химикали, които а, не могат да бъдат заменени за сега, трябва да бъдат всъщност оттеглени според европейското законодателство до а, края на годината. И за това всъщност исках да предложа да поканим комисията да дойде тук, да, да се събере с представителите на индустрията и да разменят мнения по въпроса. Защото ние не искаме да а, делокализираме европейски работни места извън Европа, само защото всъщност не ни е ясно как трябва да тълкуваме и да прилагаме законодателството. За това ви предлагам да имаме подобен обмен на мнения в следващите няколко седмици. Това ще бъде много положителна стъпка напред. Благодаря. Благодаря за информацията. Ние вече разговаряхме по този въпрос един път и информацията, която получихме, че сме на добър път. Ако сте съгласни, няма да дискутираме това сега, защото това не е точка от дневния ред. Ако няма възражения, приемаме предложението на, на господин Чичестър и а, поемам на някои следващите заседания да поканя, да отправя покана. Секретариатът е съгласен, но Клод, дадах на един човек думата, но не можем да водим дискусия. Бърз ли ще си? Uh, Мисля, че е важно да имаме обща дискусия с комисията относно директивата РИЧ. Не само по този специфичен въпрос за химикалите. Трай. Значи за поканата по отношение на РИЧ е ясна. Точка трета. Пал Рюбек иска думата, извинете. Значи по отношение на писмото до Нели Грос, до комисарката във връзка с мрежата на следващото поколение, искам да, да впишем в това писмо целта на мрежата на следващото поколение трябва да бъде да няма роуминг такси. Тоест, наистина вътрешния пазар да се предоставя на тази, е, да се предоставя е, без роуминг. Е, това мога да го променя, казва председателя, ако всички са съгласни. Тоест, най-малкото на координаторите, до координаторите трябва да изпратя това предложение. Разбрах какво предлагате. Всички координатори ще получат това предложение за корекция. Ако всички са съгласни, ще се включи. Ако не, ако има едно възражение, няма да влезе. Господин Оди, съгласен сте? Добре. Трета точка. Протоколи от двете заседания. Няма коментари. Приема се. Четвърта точка. Гарантиране независимостта на оценките на въздействието. Само 15 минути имаме. Трябва да осигурим напредък. Първия е отговорния докладчик Чарлз Чичестър. Вие сте, заповядайте. Uh, um, Благодаря, господин председател. В момента си търся документа. Момент. Да. относно оценката на въздействието, много е важно да имаме такъв законодателен процес. Радвам се, че колегата Ниблер е докладчик по този въпрос и той е в друга комисия. Аз лично изготвих един проектодокумент или не проекто, проекто документ и в момента той е изпратен за превод, за писмен превод. Това е документ, който ще дискутираме те първа. Въпросът е много простичък. Трябва ли да има оценка на въздействието на законодателни предложения? Мисля, че всички ще се съгласите с, мен, съгласите с мен, че трябва да има. Другият въпрос е още по-сериозен. Кой трябва да извърши тази оценка на въздействието? Защото до сега подобни оценки се извършваха от комисията. А, разбира се, комисията е пълна с много експерти, с много добри специалисти, но те много често правят компромиси с предложението. И мисля, че по този начин а, ще се подкопаят самите бази на предложението, ако то бива, ако неговата оценка на въздействието се осъществи от хората, които са го изготвили сами. И бих предложил да осигурим и да подсилим независимостта и да я приложим. Бих желал да поканя колегите да прочетат този документ, който изготвям. А, можете да го видите в оригиналния му вариант на английски. Той няма да бъде преведен до, до следващата седмица. И да направите своите забележки. Разбира се, ще направя всичко възможно да ги вземем предвид в проектостановището. А, като се вземат предвид пространствените ни ограничения, може би все пак ще останат някои забележки, които ще бъдат добавени в изменения, защото иначе няма да се впишем в правилата за дължина, за обем на текста. Но най-важното е да имаме независима оценка и комисията да обясни по какви причини прави това или не прави онова за да имаме прозрачност и също така предлагаме тези оценки да бъдат обновявани и актуализирани редовно по време на целия процес, за да се видят бъдещите промени, какви са промените, които ще въведе парламента, съвета и така нататък. Аз лично препоръчвам това на колегите. Благодаря. Благодаря ви най-сърдечно. Има ли някакви други изказвания? Колегата Мандуел. Благодаря ви, господин председател. Аз съм докладчик в сянка от тази група по този въпрос. Бих искала да ви кажа, е, че е от голямо значение да подчертаем е, значителните усилия, положени от комисията по този въпрос през последните пет години. Имам предвид всичко направено по посока на по-доброто законодателство, да се гарантира по-голяма яснота, по-голяма прозрачност, по-добър баланс в законотворчеството. Моята група напълно споделя оценката на господин Чичестър по този въпрос е, за това колко са важни оценките за въздействие. Един ясен пример е, ще е, дам. Оценките за следните малки предприятия наистина допринасят за успешното прилагане на така наречения Small Business Act. Предоставя се и свобода на действие за подобряване на целия процес на извършване на оценките на въздействие, така че е, той да се прилага е, правилно и последователно. Е, като основен принцип, моята група смята, че сега прилаганата е, система е правилната и малко се отклонявам от мнението на господин Чесър в този документ, независимо, че го споделям, особено, що се отнася до подобряването на начина на действие на комисията. Според мен още един въпрос, който трябва да бъде подобрен е прозрачността на целия процес. Наистина е много важно да предприемем някои мерки някои от тях ще изброя. Първо, да се обнародва, да се публикуват проектите а, преди изготвяне на законодателното предложение. И, освен това, всеки трябва да има възможност да се изкаже, да изкаже становището си и а, малките и големите е, предприятия трябва да разполагат с такава възможност. И за това трябва да се е, продължи, поне е, да се удължи на 12 седмици периода за допитване. Също така трябва да се разглеждат аспектите, свързани с опазването на околната среда и социалните аспекти. И сега натрупания опит показва, че оценките на въздействие не трябва да се ограничават само в економическите аспекти. Господин председател, както подчертава господин Чечестър, наистина ние имаме шанс в тук. Изчетох и работния документ – Наистина трябва да се възползваме от този шанс, който ни се предоставя и а, да а, работим. Ние ще сътрудничим с а, докладчика, така че да се подобри използването на оценките на въздействие. Благодаря ви. Ангелика Нивлер има думата. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря е, както на колегата Чарлз Чичестър за а, е, първия, а, е, първото проекто становище, така и на колегата Уела Мадорел за многото подобрение по отношение на оценката на въздействието на комисията. Много от нещата мога да подкрепя. Идеите според мен са наистина много полезни. Важно е оценката на въздействието наистина да бъде един важен гален камък в рамките на по-добро законодателство. Напълно правилно е да се констатира, че в рамките на комисията тази оценка на въздействието бе разработена в голяма степен. Много усилия бяха положени, за да бъде независима тази оценка на въздействието. Все пак смятам, че има потенциал за подобрение, за да се създаде по-голяма прозрачност, открита процедура и да се обясни, ако не се е стигнало до оценка на въздействието, каква е била причината. Колегата Чичестър спомена какво Европейският парламент може да направи. Имаме вече някои възможности, в някои комисии това се практикува, а именно ако има значителни предложения за промяна от Европейския парламент, които имат последици за практиката, тогава още днес бихме могли да възложим независима оценка на въздействието. Спомням се, колега Мадорел, ние и двете сме членове в комисията по жените водим преговори по директивата за майчинството и там решихме да внесем, да възложим собствена оценка на въздействието, защото нашата комисия там иска да внесе съществени изменения. Колегата Чичестър спомена също така, че може би е хубаво да ангажираме още по-силно Сметната палата в оценката на въздействието. Това е интересен коментар, интересно разсъждение. Още веднъж благодаря за предложенията на колегата Чичестър и мога да ви уверя, че в дебата в комисията по правни въпроси с удоволствие ще повдигна тези въпроси и ще ги подкрепя. Благодаря, Кло Томас. Е, е, е, този дебат за по-добро регулиране изглежда всъщност чисто технически. Нека да ви напомня, че всъщност ние тук се занимаваме с политическата му страна да някои бизнес среди в Европа развиха едва ли не цяла а, идеология за това как по-добре да се, да се провежда законодателството. И, за тази цел ви подкамвам да отидете на сайта на Генерална дирекция а, предприятия, където Едмон Штойбер казва, че най-добре може би ще бъде да а, намали максимално законодателството. А, мисля, че това ще ни върне към идеята за какво всъщност говорим. И искам да призова всички тези политици, които след 10 или 15 години а, усещат а, невидимата ръка на някои предприятия, особено, например, в а, а, банковия сектор. И това досие всъщност е изготвено едва ли не от човека, който беше за а, свободата на банковия сектор. И сега говорим пък за рамка на същия този сектор. Мисля, че трябва да бъдем много внимателни. Живеем в свят, в който имаме нужда от политици, които да вършат добре своята работа. И другото, което искам да кажа, европейското законодателство като цяло заменя а, огромни купища законодателство на 27 страни членки. Така че идеята на това европейско законодателство е да се намали административната тежест, да улесни а, функционирането на вътрешния пазар. И да намали, както вече казах, административната тежест. Така че напомням на политиците, че а, те могат да направят каквито поискат забележки, каквито искат изменения. Ние не сме специалисти, е, но това е добре, защото само така ще имаме различни гледища върху проблема, а не да се среточираме, да се среточаваме, примерно, върху едно становище, защото само някой специалист ни е казал, а, сега трябва да се съсредоточим върху проблема с петрола и така нататък. Имаме политици, които а, трябва да обменят мнение. Има някои политици, които искат да продължат да, а, да се возят в големи лимузини, примерно, а други, които не искат. Така че трябва да продължим този сблъсък на идеи. И мисля, че до някъде е иллюзия да включим всички изменения. Имаме а, над хиляда изменения по а, доклада. Как искате всички тези изменения да бъдат проверени и включени евентуално? Мисля, че трябва да се съсредоточим върху някои специфични въпроси. Не искам нашата политика да бъде едва ли не спъната и, и заключена заради някои непрозрачни правила, които се налагат от някои други хора, организации, които искат да минат за по-умни от нас. Относно тези, които искат да има външни експерти, може би е интересно да се зададем въпроса, кой иска външни експерти да бъдат тук, да участват с нас. Как и кой всъщност иска някои външни неутрални организации, например АСЕА, която а, може да даде външна експертиза Та, как една такава външна организация може наистина да вземе при сърце вътрешната политика на Европейския съюз? Мисля, че трябва наистина да бъдем предпазливи. И последната ми забележка. Много от нашите десни политици непрекъснато гледат какво става в Съединените щати. Дори и в този случай. Но погледнете наистина Съединените щати ще видите, че в Съединените щати се проведе дълга дискусия относно по-доброто законодателство. И се стигна до заключението, че всъщност е почти невъзможно да се проверят всички изменения, дори и в Американския конгрес. И че по-добре ще е да се провери е, прилагането на законодателството на ниво Съединени щати. Така че аз мисля, че на европейско ниво ние имаме добро законодателство, но то много често не е добре транспонирано на а, ниво държави и това създава проблемите. Така че мисля, че а, всъщност трябва да се съсредоточим най-вече върху прилагането, транспонирането на европейското законодателство на национално ниво. Благодаря. С това приключихме този дебат. Много ви моля Господин Оди, е, Заповядайте, но не знам как ще успея с времето днес. Моля да ме извините, но не мога да държа на изкушението да се изкажа по тази карикатура на изказване, което беше направено. Във Франция се казва, че когато човек иска да се разори, има три начина. Най-бързо хазартни игри, най-приятно са жените и на трето място, слушайки експертите. Аз мисля, че наистина е необходимо да се провеждат проучвания, но никога политиците не са ги следвани, не сме като американските сенатори, нямаме 30 или 40 сътрудника, добре заплатени при това. Така че е, за нас е от основно значение да имаме и независими проучвания. Аз приветствам направеното от господин Чечестър, но колкото до изказалия се току-що и е, всичко, което той е изписал по различни въпроси, просто не можах да издържа на изкушението, господин председател, да се изкажа по този въпрос. Благодаря ви и с това закривам дебата. Както винаги в живота има различни мнения, със сигурност ще има области, в които ще има потребност от по-голяма регулация и други, от които ще има нужда от по-малко законодателство. Ще говорим за това. Чарлз, докладчикът, разбира се, логично има право да се изкаже. Благодаря, господин председател. Не знам дали комисията иска да каже нещо до тук, но все пак мисля, че ние водим играта, защото документа, който представих, всъщност не е крайният окончателен вариант. При след това се радвам а, да чуя вашите отговори. Благодаря на колегите за подкрепата. Доколкото разбирам, Майкъл, както Елизабет, тук не става въпрос за лично отношение, става въпрос само за детайли от дебата. Мисля, че ще бъде много полезно за нас да си сътрудничим, за да подобрим този текст. И искам да поздравя колеги, колегата Пол Тънъс за елегантната промяна в дебата. Това, което той каза, нарече технически мерки и как свърза това понятие с политическите и това, което трябва да свършим тази есен. Мисля, че е много забавно. Благодаря му. Но от името на колегата Ланген мисля, че това, което казахте, все пак е доста грубо спрямо господин Ланген. А, мисля, мисля, че едно доброволно регулиране е най-добрият подход. А, и ние имаме нужда от него, но обстоятелствата се променят. И ще видите, много хора от различни политически групи да се съгласят с това становище, че нещата могат да се променят. А, искам също така да отговоря на Клод по две неща, които каза. Първото, той описа европейското законодателство като по-малко, защото замества купища на национално законодателство. Мога да ви кажа обаче, че в Обединеното кралство всъщност е точно обратното, защото европейското законодателство предизвика цели купища от допълнителни бумаги. Нашето законодателство е много по-малко и сега с всичките детайли, които са наложени, се получиха документи, които се увеличиха от 20 на 200 страници, примерно. А, така че не знам доколко имам право да сме оптимисти по тази тема. Втората забележка е, е относно казаното от вас за външните експерти. Е, те всъщност не е длъжно да са експерти, просто имаме нужда от външна оценка, външно становище. И е, е, вие сте против тях Говорихте за автомобилната индустрия, например. Аз лично мога да кажа, че вашата група, например, е голям експерт в използването на външни експерти. И в документа, за който говорим тук, тези независими оценки всъщност могат да бъдат осъществени от различни външни представители. Не е нужно да са точно експерти. Но като цяло искам да благодаря колегите. Благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за упростяване прилагането на рамковите програми. Имаме обаче още една точка преди гласуването в 10 часа, затова ще ви моля да се концентрираме върху това да е, преминем през тези две точки. Госпожа Кавалио първо ще вземе думата. Имаме и посетители от Испания, които следят дебата сега. Приветстваме ги най-сърдечно. Госпожа Кавалио, имате думата. О, извинете, посетителите са от Португалия. Извинете, ужасна грешка. Thank you. Благодаря, господин председател. Добро утро, дами и господа. Искам да благодаря на всички колеги за измененията, които представиха към доклада. Благодаря. Признателна съм за това, че повечето от измененията наистина много допринасят за доклада. Приветствам тези изменения, които засягат директно същността на доклада. Ще започна с няколко общи забележки по измененията и след това ще кажа какво според мен са трите основни категории, които бяха направени, предложения, които бяха направени. И така, относно общите забележки, има четири основни точки. Първо, повечето от измененията внасят нови идеи в доклада. Няма всъщност изменения, които наистина да отхвърлят или да критикуват основните идеи на доклада. Аз лично се съгласих и подписах или дори изготвих съвместно голям брой изменения защото докладът, и знаете, че големината на текста е ограничена няма конфликти между отделните политически групи. И измененията, както вече казах, се разделят на три основни категории. Изменения, които веждат нови идеи. Аз подкрепям напълно. Второ, изменения, които са свързани с идеи, съществуващи вече в доклада. И ще направя всичко възможно да постигна компромисни изменения по тези точки и изменения, които според мен попадат извън обхвата, извън приложеното поле на доклада. Това, е, този доклад, нека да напомня, е първата стъпка към един по-дълъг процес и е, съответно ще има най-вероятно и други изменения, които в течение ще попаднат извън приложеното поле на доклада. Нека да не забравяме, че този доклад всъщност говори за финансовата програма 8. Трябва да се спрем на, три, на няколко основни въпроса. Първо, а, там имаме някои изменения, които си противоречат. Някои от измененията защитават тук идеята за повече независимо проучване от долу нагоре. И аз лично ще пледирам за повече компромис а, с повече толерантност. Второ, разграничаване между типове дейност и типове действащи лица, така да се кажем, или единици. А, тук трябва да се направи разграничението между малки и средни предприятия, индустрия и университети. Но трябва да видим какви ще са различните нива, различните такси, които ще се наложат на отделните единици и някои колеги предлагат да има различни нива на финансиране за различните. Но аз лично а, бих желала да се намали а, да се намалят настоящите нива за определени елементи, но да не се нарушава настоящата равновесие. Също така, някои изменения а, защитават общите суми, а други защитават реалните, реалните разходи. А, мисля, че двете, двата варианта са опционални. Мисля, че отделните институции трябва да могат да направят своя собствен избор. И накрая има една група изменения, свързани с новите държави членки, които не са били а, обсъждани преди в доклада. Предполагам, че ще постигнем компромисни изменения, които да се сръточават върху въпросите, свързани с трудностите, които изпитват новите държави членки при новата рамкова програма. В заключение искам да благодаря на представителя на НП а, и също така на подкрепата на съветниците на ИТРЕ и на секретарията. Това са хората, с които се сътрудничих. Благодаря ви. Очаквам вашите предложения. Благодаря. Сега всеки изказващ се има най-много една минута време. Благодаря много, господин председател. Ще бъда съвсем кратка. Искам да изразя подкрепата на моята група, подкрепа на повечето от предложенията на докладчика. Приветстваме и за това, че тя наистина прие измененията, внесени от моите колеги и всичко внесено от моята група, която, които предложения всъщност само допълват а, предложението на госпожа Карвалю. Няма да навлизам в подробности на тези изменения. Направих това при предишното си изказване. Смятам, че някои елементи ще бъдат повдигнати тук от колегите. Що се отнася до измененията, внесени от колегите от други групи, смятам, че така както смята госпожа Карвалю, че някои е, не са тясно свързани с темата. Е. И е, всъщност това е доста сериозна работа и вместо можем да говорим, че трябва да бъдат обобщени различните изменения, а не толкова а, да се изготвят компромисни предложения. Последна бележка, господин председател че най-големия успех за този доклад е да отговори на изискванията на научната общност, на нейните очаквания. И всичко постигнато до тук в отговор на исканията на научната общност. Ние ще постигнем успех. Поне това е мнението, което споделят с мен на някои учени. Парламентът организира изслушвания, комисията винаги е участвала, както и съветът който подчертава огромното значение, което отделя на тази тема, организирайки семинари по време на Испанското председателство и наскоро началото на мандата на Белгийското председателство. Трябва да подчертая също така, че госпожа Карвалю включи в своя доклад всички тези предложения и аз наистина я приветствам за това. Благодаря. Скъпи колеги, обръщам внимание на това, че ако продължим да дискутираме в същия дух, няма проблем, ако ви харесва, но ще трябва да организираме допълнително заседание днес след обед, иначе няма да се справя. Сега госпожа Форт има думата. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за подхода и най-вече за изслушването, което беше организирано вчера а, с НП. Благодаря, беше много полезно искам също така да кажа, че наистина най-добрият начин да упростим програмата е да сме и наясно с това, което залагаме за всяка дума. И за това искам да посъветвам колегите, които ще работят по компромисните изменения, да са наясно какво точно пишат и какво точно искат. Вчера го, го споменахме много пъти и това е визията, която трябва да имаме по тази програма. Само така ще бъдем перфектно. Относно гъвкавостта, най-вече коментарите на шведските представители за пълните разходи, за метод за пълните разходи, мисля, че това е добре. Но не чух нито един експерт да поиска увеличаване на прага на приемливият риск за грешки. Много от експертите поискаха упростяване а, и използване на националното счетоводно, националните счетоводни процеси, но това може допълнително. Но не се говореше за това как точно ще намалим грешките. Относно дебата за доверието. Има много организации тук, които а, се спират на този въпрос. Как трябва да се управляват средствата в а, индустриите, които а, обаче мислят само за своите печалби. Мисля, че трябва да разгледаме в този случай участието и сътрудничеството между частен и а, а, публичен сектор и а, да видим как да осъществим един добър микроменеджмент на обществените средства. Благодаря. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μια παρένθεση στην πρώτη μας αυτή... Да, господин председател, един междинен коментар. Това е първото ни заседание и си мисля, че е, картината, която е, се обрисува, е, е много интересна. Значи, ръкавите са запретнати, много работа имаме тая година. Самия вие ни демонстрирате тази картина и това наистина ни дава сила и ентусиазъм да работим усилено. Искам да поздравя докладчика и да го поздравя Говоря като докладчик в Сянка. Нашата политическа група е съгласна с онова, което бе презентирано от госпожа Кавалио. Бих желала да подчертая още три момента. С господин Бютеков искаме да представим предложение под формата на изменение. Става дума за интернационализацията на сътрудничеството в областта на изследванията и технологиите. И още едно второ изменение, което аз съм внесла, касае подгрупата по иновации. В доклада на госпожа Кавали от тази подгрупа изобщо не се споменава. Според мен е хубаво още веднъж да напомним за тая група и да подчертаем колко силни задължения е поела тази е, подгрупа по иновации. И още едно трето изменение, което съм подготвила, подчертава още веднъж е, европейското пространство за изследвания. Това са трите изменения, които се внасят от нас, е, така че да наистина да се подобри текста на госпожа Кавалио, който е много хубав. Благодаря, госпожа Матиас има думата. Колегата Матиас, заповядайте, ваш ретър. Благодаря, господин председател. Наистина ще бъда кратка. Мисля, че до този момент имахме доста възможности да обсъдим този доклад не само тук, в рамките на тази комисия, но и е, по време на други срещи, организирани от докладчика, само две малки дребни бележки имам. Искам да подчертая значението на този доклад, е, който наистина отговаря на очакванията на научната общност. И чували сме това становище на многократни заседания, но всички, които са участвали в работили са в научната сфера, знаят колко са важни тези предложения, които докладчика прави в своя текст. Е, това ще доведе до усъвършенстване, до повишаване на качеството е, не е, само на труда, но и на качеството на живот на учените. Що се отнася до компромисните предложения, които прави докладчика, съгласна съм с повечето от тях и още няколко думи в заключение. Смятам, е, че е, така осъществявания процес наистина може да бъде посочен за пример. Вие наистина е, показвате голяма отвореност и сте се вслушали в предложенията на различните групи. Освен това сте извършили огромна обобщаваща работа, обобщаваща различните предложения, които понякога се, се разминават Наистина благодаря на докладчика за положените усилия и постигнатия резултат. Това наистина е пример, който трябва да следваме, въпреки е, различията. Е, крайният резултат наистина е отличен. Благодаря ви. Колега Чачемакакес. Благодаря, господин председател. Аз искам да се присъединя към похвалните химни на преждеговорившата. Наистина много важно сътрудничество. Благодаря, госпожо Кавалио. Това, което е важно е така наречения единен одит, сингъл одит, който в момента не съществува. След това ако са изплатени средства по определена програма, не може комисията с задна дата да променя това, защото това е много лошо за учените. Освен това, трябва да разговаряме още веднъж за паушалните суми, за глобалните суми, така наречените лампсамс и времето до изплащането трябва да е по-кратко. Тук има толкова големи различия, че е неприемливо като член на комисията по контрол, аз а, е, съм за е, отворен за дискусия по отношение на допустимия риск, е, допустимата грешка. В областта на изследванията нещата изглеждат по различен начин, отколкото в сравнение с земеделието, например. В областта на селското стопанство е, рискът и грешката трябва да е по-малка. В научните изследвания е по-трудно да се квантифицират нещата и да се предвидят. Благодаря на всички, които а, участваха. И още една тема бе обсъждана. Така наречените символи, фарове. Ние трябва да превърнем европейските изследвания в запазена марка. Ние имаме един а, проект, който не е само европейски, но той разширява европейския проблем. Ние се нуждаем от положителни фарове, от положителни сигнали, не само. И при Галилео имаше проблеми. Нуждаем се от такива положителни фарове, които да изпращат тази светлина и трябва да продължим да работим по това. Благодаря много Онова, което научихме наистина е, че не може да има един метод и един процес за всички области. Различно е в университетските институции, по друг начин изглеждат нещата в един концерн, в един, едно малко или средно предприятие, което работи по научно-изследователски проект. Необходимо е да сме в състояние да разработим отделен сценарий. И другото е, че графиците са по-сгъстени вече и ако имаме едно биотехнологично предприятие, което прави изследвания по някакво остро заразно заболяване. От него се очаква едва ли не отговор за 30 дни. От друга страна проекти като ИТРА, които се нуждаят от 50 години примерно. Тоест това са различни а, координационни процеси, които проистичат от това и именно това е въпроса. Сега колегата ни Рой. Voorzitter, dank u wel. Uh, ook heel kort, een beetje staccato gelet op de tijd. Благодаря много. Трябва да говоря в такато ритъм, защото нямаме време. Вчера поне по време на изслушването стана ясно, че във всеки случай е необходимо да имаме възможности за избор, опции, независимо дали а, искаме да имаме а, глобални суми, които да въвеждаме за финансирането или друг начин. Това, което чухме госпожа Кавали в началото на заседанието е че тя мисли в тази посока и това е добре. Има различни традиции, това е ясно. Важен е резултатът. Не винаги трябва стрикно да определяме метода. На второ място, аз все още нямах време да видя компромиса, но ако вървим в тази посока, нещата ще са приемливи. И още един малък коментар. Вчера бе казано съвсем ясно, че искаме повече гъвкаво, за да можем да прилагаме това. Много често става дума за това, че много бързо се появява нова информация и не се действа достатъчно експедитивно. Освен това, трябва да са, да са съгласувани нещата с общия финансов регламент. Не бива да подценяваме това от политическа гледна точка. Дискусията, която ще се води в Комисията по бюджетен контрол е важна. И във всеки случай аз съм на мнение, че по отношение на квотата на грешките трябва да се направи нещо и трябва да следим дискусията. Комисията ме помоли за съвсем кратко изказване. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Да, ще бъда кратка. Благодаря на госпожа Карвалио, на докладчика, на всички членове на тази комисия за полезната работа по този доклад. И искам, освен да ви благодаря, да повторя нашият ангажимент, който генералният директор всъщност каза и вчера, а именно, че комисията ще направи всичко възможно да опрости законодателството, да приложи мерки, някои от които дългосрочни, но най-вероятно това ще стане преди края на годината. Като цяло ще се постараем да бъдем бързи. Благодаря. Благодаря, госпожа Кавалио. Искате ли думата пак? Четири минути имаме още. Съвсем накратко. Искам да благодаря за всички коментари и ще ги взема предвид, както и това, което беше разисквано вчера на консултациите. Също така имаше срещи организирани от Испанското председателство, ще има и други организирани от Белгийското председателство и мисля, че сега сме в добра позиция, можем да предложим а, компромиси и аз лично ще направя всичко възможно до края на седмицата да ви представя компромисни изменения и ще се свика среща на накладчиците и координаторите следващата седмица в Страсбург. Благодаря още веднъж за коментарите и благодаря също за подкрепата, за добрите думи по моя адрес и за предложенията, които засягаха директно доклада. Благодаря. Имаме три минути само за следващата точка. Госпожа Тикао, ще успеем ли? Госпожа Тикао, три минути имаме. Възможно ли е? Нека да опитаме. Иначе трябва да вземем тази точка в друго време. Благодаря, господин председател. Смятам, че този въпрос, стратегията на ЕС за Черно море, се нуждае от много повече от 3 минути. Можем да започнем дискусията сега, но мисля, че ще има колеги, които да искат да се изкажат. През 2007 година беше започнат тази тема. През 2008 година комисията народва доклад по този въпрос. Всъщност, тук не става дума за стратегия, а по-точно за синергия, защото се прилагат няколко различни политики в този регион. Имам предвид политиката в сферата на енергетиката, на научната развойна дейност, на добросъседство, на партньорство, политиката за разширяване, ако имаме предвид тук и Турция. Има държави в този регион, с които Европейския съюз поддържа стратегическо партньорство. Имам предвид по-специално Русия и Украина. И се надявам че в нашето становище ще разработим три сфери енергетика, изследователска дейност, промишленост. Политиките в тези три сфери. Искам да спомена също така, че Европейският съюз ще предприеме три партньорства. Партньорство по отношение на околната среда, започнало през март тази година. Румъния е отговорник тук. Партньорство за енергетика, отговорна държава ще бъде България и партньорство свързано в сферата на транспорта, за което отговорник ще бъде Гърция. Що се отнася до енергетиката, Черноморския регион има специфично стратегическа позиция, като се има предвид Каспийско море. Черноморският регион играе много важна роля за енергийната сигурност на Европейския съюз и диверсифицирането на енергийните източници изключително важни проекти в сферата на енергетиката, като Набуко, които се разработва тук проект, който ще позволи диверсифициране на енергийните източници. Трябва да се ускори прилагането на този проект. Той е обвързан със съответния бюджет. Надяваме се, че ще продължи развиването на този проект. Е, много важен е, тук е и коридора за засилване на, за подобряване на снабдяването на Европейския съюз. Вероятно става дума за Северен поток. Подчертаваме и значението на различни проекти, като Агри, чрез които ще се създаде съответната инфраструктура в региона на Каспийско море. По отношение на изследователската, научно-изследователската дейност, знаем много добре, че между 2009 и 2011 години ще се осъществи проект в който се вписва в седма рамкова програма за разширяване на е, изследователската инфраструктура в този регион. 19 изследователски институти в 6 държави е, ще се включат в този проект. Европейската комисия обяви е, че ще се разшири мрежата Giant и към е, този регион. Следователно, държавите от региона ще могат да се включат в работата на научната общност. Смятам, че тези проекти имат огромно значение. Днес трябваше да се осъществи е, първа размяна на мнение, но за съжаление тези три минути са крайно недостатъчни. Може би колегите ще могат да се изкажат след като приключим с гласуването днес. Защото наистина Черноморският регион има огромно значение за економическото и социално развитие на Европейския съюз. Това е много важен регион за ключови сектори като енергетика, изследователска и развойна дейност, економическо и социално развитие. Наистина, според мен, темата се нуждае от съответната дискусия. Много ви благодаря за този увод. Давам думата на колегата Оди. Той я поиска. Ще бъде съвсем кратък. Наистина поздравявам колегата Цикал. Още в самото начало на тази тема от 2007 година имаме такава фасада след присъединяването на Румъния и България в Европейския съюз. И наистина да се говори за синергия е недостатъчно. Парламента трябва да засили амбициите на комисията за този регион. Благодаря. Няма други изказвания. Много ви благодаря за шанса за концентрация. АФЕД ще проведе публично изслужване. Ние също така мислим за предвиждане на дебат през септември, така че ще продължи темата. Много благодаря. Минавам към следващата точка от дневния ред. А, госпожа Тикао, искахте думата, извинете. Да, домнуле е, Да, благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на господин Оди за изказването му. Наистина, крайно време е този регион да придобие по-голямо значение. Надявам се, че наистина ще се организира това изслушване, организирано през септември с, от комисия ИТРА и с нетърпение очаквам изказванията на колегите, защото наистина темата е от голямо значение. Този регион може да допринесе за економическото социално развитие, както и за стабилността. Благодаря. Благодаря много. Сега преминаваме към гласуването. Почти нямаме време. Все пак Искам да взема минута време за още един малък коментар. Много ви моля да се концентрирате, да внимавате. Скъпи колеги, искам да приветствам една колега сред нас, която дълго време не бе тук, защото бе болна. Много се радвам за Йонан Сислек, че отново е тук. Всички ние се радваме, че отново сте здрава сред нас. Добре дошла! Glauben Sie, das ist vielen Много често сме говорили за това и наистина ни липсвахте. Много се радваме, че сте тук. Да, смятам, че това трябваше да се каже. И сега преминаваме към гласуването. Най-важното е направено. Първо ще гласуваме по бюджета на госпожа Херцог. Много сложна процедура. Надявам се да успеем. Първо всички карти за гласуване подгответе. И аз трябва да си намеря моята. Носите си картите за гласуване, нали? Нека тестваме системата. Сега ще тествам с картите кой се радва, че започнахме работа отново и кой иска още да продължи вакансията. Гласуването е открито. Приключи гласуването по този въпрос. Да видим. Прекалено много членове имаме. Прекалено много ЕНП за вакансия има, гледам. Значи четирма в повече при НП, един повече при зелените, те също един повече. Внимавайте сега при гласуването. И така, започваме. Първо гласуване. Мога ли да е, посочвам цифрите при бюджета, като казвам само последните цифри? Така че е, сега първо 00 с устно изменение. Кой е за? Мерси. Кой е против? Кой се въздържа? Прието. Сега 01. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Решено. Сега преминаваме към 02. За, против, въздържали се. Прието. 03. За, против, въздържали се, решено. 04. За, против, въздържали се, решено. 05. За, против, въздържали се, решено. 06. За, благодаря, против, въздържали се, решено. 07 за, против, въздържали се, прието. 08 за, против, въздържали се, прието. Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, прието. Сега следващото изменение 10 за, против, въздържали се. 6109 за, против, въздържали се, прието. 6110 за, против, въздържали се, решено. 11 за, против, въздържали се, прието. 12 за, против, Въздържали се. Прието. 13 за. Против. Въздържали се. Прието. 14 за. Против. Въздържали се. Прието. 15 за. Против. Въздържали се. Прието. 61-72 е, за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. С това значи трябва сега да гласуваме по 61-16 за, против, въздържали се, прието. 17 за, против, въздържали се, прието. 61-73 за, против, Въздържали се? Отхвърля се. Следващото за, против, въздържали се, решено. 19 за, против, въздържали се, прието. 61-20 и следващото 68-15 за, против, въздържали се, решено. 61, 21 и 68, 16 са идентични за, против, въздържали се, прието. Отново идентични 61, 22 и 68, 17 за, против, въздържали се, прието. Отново 61, 23, 68, 18. Кой е за? Против? Въздържали се, решено. 61, 81 за. Против. Въздържали се. Прието. 25 за. Против. Прието. 24 и 19 те са идентични. Кой е за? Против. Въздържали се. И то е прието. Още веднъж идентични 26 и 20 за, против, въздържали се, прието. 61, 27 и 68, 21. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието. 28 и 22. Кой е за? Против? Въздържали се? Приети. Сега 29 и 23. Кой е за? Против? Въздържали се? Приети идентични 61, 30 и 68, 24 за, против, въздържали се и те са приети. 61, 31 и 68, 25 кой е за, против, въздържали се, прието. 61, 32, 68, 26 кой ги подкрепя, против, въздържали се, прието. 61, 33, 68, 27 за. Против. Въздържали се. Прието. 61, 34, 68, 28. Кой е за? Против. Въздържали се. Прието. Мога ли амблок да ги подложа на гласуване? Цялата страница, какво мислите? Има ли възражения, ако цялата страница е подложа на гласуване от 61.35 до 61.38? Кой е за? Против? Въздържали се? Прието. Става ли и за следващата страница? От 61.40 сега всъщност гласуваме до 37. Значи подлагам го на гласуване. За, против, въздържали се, прието. Сега 6813 номер 1, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 6813 номер 2, кой е за, против, въздържали се, отх... отхвърля се. Сега, мога ли пак към блок? Не. 6144 за, против, Въздържали се. Прието. 74 за. Против. Въздържали се. Добре. Прието. 61,85 за. Против. Отхвърля се. 61,45 за. Против. Въздържали се. Прието. 61,46 за против, въздържали се, прието. Сега, следващите до края на страницата мога ли да ги направя блок? 47 до 48. До... Чуват се гласове от залата до 43, до 68, 43, точно така. И така, кой е за? Против? Въздържали се? Прието. Да, това бяха идентични. Сега 61.53 53 за. Против. Въздържали се? Прието. 54 за. Против. Въздържали се? Прието. 55 за. Против. Въздържали се? Прието. 44 за Против. Въздържали се. Прието. 68-14 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61-76 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61-78 за. Против. Въздържали се. Приема се. Мога ли сега да обединя още няколко от 56 до 59? Амблок. Кой подкрепя тези четири изменения? Против. Въздържали се, приемат се. Сега 61-77 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61-60 за, против, въздържали се, приема се. 61-61 за, против, въздържали се, приема се. 68-11 за, против, въздържали се, приема се. 61-62 за, против, въздържали се, приема се. 6182 с устно изменение за. Господин Бютиков, извинете. Господин председател, искам да се противопоставя на устното изменение. Според мен, онова, което се предлага чрез това устно изменение, вече е покрито от решението, което взехме по отношение на 080501 на госпожа Херцог 080501 6125, изменение 6125, според мен по съдържание там нещата са идентични, затова аз възразявам срещу това устно изменение. Добре, ще отразя в протокола, че господин Бютиков възразява срещу това устно изменение. Подлагам на гласуване. Значи сега трябва да гласуваме по оригиналното изменение.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 Е, въздържали се, приема се. 61, 66 за, против, въздържали се. 70 за. Още веднъж моля за, които са. Против, въздържали се, приема се. Идентично 61, 67 и 45 за, против, въздържали се, приема се и 61-68 за, против, въз... с това се приема. Благодаря ви. Няма финално окончателно гласуване. Преминаваме към следващото. Поздравления госпожа Херцог. Тя не е тук в момента. Благодаря на всички, които участваха, които работиха. Това е трудна работа. Сега преминаваме към доклада на колегата Ван Бремпт. Гласуваме. Първо по изменение 24 с устно изменение. За. Извинете, извинете, допуснам грешка. Номер 4 забравих. Значи първо изменение 4. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23 трябва ли да го гласуваме? Не. По 5 кой е за? Против. Въздържали се прието. 23 за. А, извинете, това отпада, отпада, отпада. Е, сега, 24 с устното изменение. Кой е за? Против. Въздържали се прието. 25 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6 за против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 разделно гласуване по първата част. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Втората част. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, Против. Въздържали се. Приема се. 38 разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 43 за. Против. Още веднъж искам да проверя. 43 за. Кой е за? Против. Нека да го проверим това. Проверяваме 43. Електронно гласуване. Откривам гласуването. Значи с 3 повече виждам при НП, с едно повече при зелените. Машината ми го казва, значи машината лъже, така ли? Някой гласува при, зеле, при зелените. Много криминално става. Господин Ланген се пошегува нещо без микрофон. Много ви моля да оттеглите коментара си, казва председателят. Значи продължавам да имам в повече гласове от всички политически групи и не мога да продължа така. Един глас от зелените в повече имаме. Мисля, че се радвам да видя, че някои от колегите ни се присъединяват към нас в този вод. Надявам се това да продължи и отвъд този вод. Знам, че сме само три, но знам, че по принцип в, в разума, сме, разума си много, сме много повече зелени. Председателят казва, машината лъже, машината манипулира, се обажда от залата един депутат. Не мога да подложа нещата на гласуване, казва председателят. Не можем да започнем да подбираме. Значи, аз имам компютър, който може и да греши, но компютърът ми казва, има един зелен повече, две ЕФД в повече и още един глас повече. Или трябва да разрешим проблема сега, или и утре ще сме тук. гласуваме още веднъж, може пък машината нещо да не е запомнила. Значи отново на 0, зануляваме. Откривам отново гласуването. Действайте. Сега проблема се реши. Не, не напълно все пак. Същия проблем имаме. Не мога да взема решение. 54 на 53. Значи много малка е разликата. Хайде тогава с вдигане на ръка да гласуваме и да броим. Секретариатът ще брои. Всички машини да се изключат. Моля, кой е за това изменение? Първо да видим кой е за. Кой е за? Броим гласовете. Благодаря. Кой е против? vierundzwanzig. Wer enthält sich? Кой се въздържа? Никой. Това е добре. 22 за, 24 против. С това се отхвърля. Надявам се правилно да сме броили. Благодаря много. С това преминаваме към компромис номер 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се.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 Или госпожа Ван Бремт иска думата. Да. Мисля, че всички докладчици в знаят измененията, но всъщност това изменение тук е по-различно от това, което имате. Тук се казва, че ще се осигурят различни мерки, които трябва обаче да да се вземат предвид в близките 6 месеца и този срок не трябва да се пресрочва. И така, в новата версия, кой подкрепя това основно изменение, кой е против, въздържали се, приема се. Сега 54 устно изменение. Това пък как да го гласуваме? Устно изменение 54. Кой е за? против, въздържали се, приема се 55 за, против, въздържали се, приема се 57 за, против, въздържали се, приема се 56 пада 8 от баджет за, против, въздържали се, Приема се. Сега преминаваме към съображенията. 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1. Едно баджет първо. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Компромис 1. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Номер 2 баджет за. Против въздържали се, отхвърля се. Едно за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 с устно изменение за, против, кой се въздържа, приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 2 за, против, въздържали се, приема се. Номер 17 и 18 амблок за, против, Въздържали се. Приема се. 19. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Номер 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И така окончателно гласуване сега. С електронно гласуване ще направим. Откривам гласуването. Четиридесет за. Има 4 въздържали се с единодушно е прието. Общо 53-ма са гласували. Благодаря на всички, на колегата Ван Бремт и на всички, които участваха. С това и тази точка от дневния ред е изчерпана. Преминаваме към девета точка в а, променения, а, промен, променената последователност. Колегата Ланге има думата и то сам ще ви бъда благодарен, ако тихичко напускате залата. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, това, което към което се стремим в момента е разработването на нова устойчива индустриална политика. И мисля, че водещи в това отношение трябва да са два основни момента, две основни гледни точки. От една страна е важно важно значението на индустрията за създаването на принадена стойност за Европейския съюз и е важно този аспект да бъде ясно подчертан. Ситуацията е следната. Три четвърти от експорта се определя от индустриални стоки, скъпи колеги. 25% от брутния създаден продукт, от брутния вътрешен продукт се създава от промишлеността. И въпреки това все още има мнения, че индустрията била нещо старо и мръсно. Мисля, че е, трябва да противодействаме с една нова, свежа индустриална политика в това отношение, особено е, когато разглеждаме процеси на обновяване в индустрията. Вторият лайт мотив е, че трябва да се борим за това да запазим индустриалната основа в Европейския съюз и разбира се също така качествените работни места в промишлеността. Е, значи тези работни места са над 50 милиона, скъпи колеги в Европейския съюз. И затова е важно а, да се вземем с този въпрос и а, да стартираме една нова индустриална политика. Защото, разбира се, през последните години се очертаха и нови предизвикателства. Съвсем накратко искам да спомена следното. Разбира се, натискът от страна на глобализацията е много силен, когато в други страни възникват нови пазари, когато се извършват инвестиции. И за това важно ще бъде точно да се подсили иновативната способност на индустрията, за да издържим на конкуренцията. Мисля, че няма да успеем да направим това с стратегии, свързани с разходите. Онова, което трябва да се да бъде Европа е лидер в технологиите, за да може да издържи на конкуренцията. Безспорно важни са екологичните предизвикателства, защото ако ние взимаме на сериозно целта за ограничаване на затоплянето на климата до максимум 2 градуса, наистина трябва да обновим индустриалната база. Необходимо е да се постигне по-голяма ефективност на ресурсите, намаляване емисиите въглероден двуокис и разбира се да разработваме нови економически зони, които съответстват на новите предизвикателства производство в съответствие с предизвикателствата на климата. И още един въпрос. Въпросът за демографското развитие и в по-настоящем вече е проблем на пазара на труда. Квалифицирани колеги трудно е да се намерят квалифицирани колеги и ако всички ние продължаваме да устаряваме, този проблем ще продължи да се обостря, но една променена обществена структура изисква нови производствени процеси и продукти. И в това отношение имаме много голямо предизвикателство. И така, изхождайки от лайт мотива, имайки предвид предизвикателствата, скъпи колеги, е необходимо да подходим с нова дефиниция към индустриалната политика. Знаете, че комисията вече е, така, стартира с нови предложения в рамките на стратегия 2020, стартира а, е, с нова водеща инициатива и на 13 октомври ще имаме предложението на комисията, така че ще се опитаме заедно с комисията да изчистим позицията си. Мисля, че една нова дефиниция на индустриалната политика обославя раздялата от е, пряката политика на интервенции, защото ние не можем да считаме себе си за по-добрите индустриалци и чрез е, интервенционната политика да се месим във всички сектори, но трябва да се простим с една политика, която казва ние ще създадем рамковите условия, всичко друго пазара ще го е, регулира. В този смисъл в работния документ аз съм се опитал да скицирам една индустриална политика, която има хоризонтално ниво, където се споменават определени рамкови условия, но и на секторно ниво, подлага на особено наблюдение определени сектори. Като разглежда на хоризонталното ниво, на първо място става дума за разработване на иновационни схеми. Ние говорихме току-що за рамковата изследователска програма и нейното упростяване. Мисля, че има още други градивни елементи, които трябва да внесем това са всички стъпки в една иновационна верига, оптималното за индустриалното производство в Европа, така че наистина то да бъде организирано на оптимално равнище. На второ място става дума за подобряване на ресурсите, ефективност. През последните години бяхме свидетели на това, че производителността бе много силно развита, но производителността на ресурсите не бе толкова силно развивана. И а, особено ако се стремим към технологично лидерство, то, това поле трябва да бъде така поставено в специален фокус на внимание. Затова ще имаме нужда от а, специални индикатори, за да можем да измерваме нещата по един разумен начин. И да измерваме собствените си ресурси, да ги проверяваме и да ги оптимизираме. Що се отнася до въпроса за ресурсите, тук трябва да споменем и суровините. Миналата седмица много усилено бе дискутиран въпросът в обществеността за външното снабдяване с суровини. Имаме много силна конкуренция, що се отнася до потребностите за суровини отвън – и много силна монополизация на търговията с суровини от части, например в областта на стоманодобива, в, а, при въглищата. Всички трябва да бъдат включени, така че да се гарантира разумно снабдяване с суровини, но разбира се при справедливи и честни условия на доставка. Важно е обаче също да видим как индустрията използва суровините. Мисля, че трябва още по-силно да използваме цикъла на рециклиране и разбира се, у нези суровини, които имаме в Европейския съюз, да сме в състояние да оползотворяваме по-силно в индустриално отношение. Например, въпросът за една геобаза данни да се повдигне на ниво Европейски съюз, така че ясно да се знае къде какъв потенциал има. Въпросът за енергийното снабдяване – в двоен аспект е важно за индустриалното производство. От една страна за предоставяне на достатъчно енергия. От друга страна тази енергия да бъде така предоставена, че да съответства на изискванията за защита на климата и с това да се разработват, да се създават нови индустриални работни места. В това отношение също може да се прави повече, отколкото до сега. И след това въпроса за съпровождането, наблюдението и реструктурирането. Ясно е, че ние не можем да запазим всички индустриални структури, скъпи колеги. Имаме ситуации, когато нещо се срива и тогава трябва да играем ролята на пожарникари, но мисля, че в такива ситуации се намесваме прекалено късно. Значи, като се започне от стоманодобива, през последните 50 години имаме много а, м, така ясно изявена политика на реструктуриране и м, социални партньори с ясни позиции. Това са неща, които в още по-голяма степен трябва да бъдат включени, така че а, процесите да не се наблюдават, когато а, вече е прекалено късно, а реструктурирането наистина да бъде разумно и да се преминава от стари към нови проекти. Може да се направи нещо чрез фонда за глобализация, реструктуриране, повече отколкото до сега. Въпросът за преквалификацията също е много важен на всички равнища, но особено, що се отнася до квалификациите на високо равнище, високо квалифицираната работна ръка – тук става дума за интеграция на концепции, свързани с традиционно образование, университетско обучение. Не искам да кажа, че ни трябва втори болонски процес, но във всеки случай тук също трябва да се е, ускорят дейностите. Това са два от аспектите на хоризонталното ниво. Освен това, имам някои предложения за секторните дейности в на работния документ съм ги споменал, особено в класическите сектори, като автомобилостроене, корабостроене, стоманодобив, но също така и новите сектори на индустриалното производство, като вятърната енергия и нейното производство се нуждае от секторно съпровождане и онова, което бе разработено до сега с КАЗ-21 и е, специализираната работна група на високо равнище може да се систематизира, да бъде свързано с задължителни цели и най-вече да се захванем с реализация на практика. Скъпи колеги, имате работния документ с 15 е, ключови предложения според мен. Ще се радвам да проведем дискусия и в заключение само още един аспект. Мисля, че политиката може да е успешна, ако успеем да постигнем интеграция. Усещането ми е, че и в комисията това не винаги се случва. Имаме цифровата европейска перспектива, от друга страна политиката, на индустриалната политика, екологичната перспектива. В комисията трябва да постигнем по-силна интеграция, но също така интеграция между европейската политика и политиката на държавите членки. Член 173 трябва да бъде активиран, защото иначе няма смисъл да действаме тук. Благодаря. Очаквам с нетърпение коментарите ви. Благодаря, колега още веднъж обръщам внимание като менеджер, че в 11.30 пристигат белгийските министри. До тогава искаме да приключим с две точки от дневния ред. Моля, бъдете кратки, защото 11.30 трябва да започнем следващата точка. 10 изказвания имам. Моля колегите да бъдат кратки. Първо докладчиците в сянка, госпожа Кростет. Благодаря много, господин председател. С особено внимание прочетох този работен документ на докладчика и установих, че този нов подход се опира на 15 ключови елемента. Това, което ме притеснява, да не се получи е, каталог от добри пожелания, и наистина това трябва да се избегне, защото би било наистина жалко за толкова значим фундаментален доклад. Наистина трябва да дадем отговори на кризата. А, аз ще насоча изказванията си по три насоки. Първо, а, изтъкване, подчертаване на европейските а, приоритети а, и отрасли. А, Разбира се, е, трябва да се прилагат е, мащабни технологични програми, които е, са свързани с усилия от европейска страна. Наистина се някои от отраслите, които водят до растеж, трябва да се ползват с приоритет. Ние трябва да а, възприемем съответния подход, дали да е хоризонтален или а, отраслов, секторен, а, и двете имат значение, според мен. А, трябва да се отдели съответното внимание и на а, големите проекти, което е свързано по-скоро не с хоризонталния, а с секторния подход. В рамките на Американската стратегия в иновационната дейност от е, прият е, през август 2009 година от президента Обама. Там бяха посочени секторни приоритети по отношение на здравеопазването и е, чистите автомобили. Разбира се, трябва да бъдем особено бдителни, но не знаем, че днес не можем да завишим бюджета си, така че би било добре в приоритетите, които посочим, да се съобразим с това и да посочим и финансовите инструменти. Рисков капитал, собствени средства, не трябва да се боим да прибегнем до тях, както и до поемане на задължение по отношение на големи проекти. Важно е също така, когато говорим за иновации, трябва да не забравяме, че традиционната промишленост, която предлага много работни места днес, също има своята роля, трябва да бъде запазена, а не да се насочваме само към иновациите. И е, всъщност самата иновационна дейност може да се опре единствено на развита традиционна индустрия. И така, иновационната и следователската дейност са е, важни елементи за конкурентоспособността на е, предприятията. Но Европейския съюз трябва да бъде привлечеш привлекателен то, и за средните и малки предприятия има съответните политики за административно облегчаване, но трябва все пак да постигнем по-ефективни мерки, отколкото днес. Иновацията не е само свързана с технологиите, а с дизайн, маркетинг, много други нетехнологични сфери – и е, ние трябва наистина да следим за това, както подчертава и докладчика, да следим за а, е, обучение, високо качество. И а, е, третия въпрос, на който ще се спра, е подобряване на конкурентоспособността чрез дълбочаване на вътрешния пазар и а, водене на съответна външна политика в тази а, сфера – не трябва а, да се а, сменят, да се поставят под въпрос съществуващите прилаганите правила, но трябва внимателно да следим какво правят нашите световни конкуренти. Не трябва да се ограничаваме само в рамките на границите на Европейския съюз. Ние не сме единствената зона в света, където се контролират държавните помощи. Има много държави, е, които е, предприемат подобни е, мерки. Ако искаме да избегнем изтичането на предприятия, опоручаването на конкуренция, да трябва внимателно да следим какво се прави извън границите на Европейския съюз. И ако не се вдигнат тези бариери пред външните пазари, особено по отношение на обществените поръчки, трябва да се прилагат реципрочни мерки – а също така и по отношение на околната среда. Европейският съюз а, а, означава know хау и трябва наистина да а, изнасяме, да умеем да изнасяме, да продаваме навън качеството на нашето производство. Защото ако не се умеем да направим това, другите знаят много добре как да продават своето ноу-хау. основно значение е и достъпа до суровините. Комисията изготви списък на 14 критични а, суровини, чието потребление ще се отруи през следващите години. Наистина от особено значение са зелените технологии. Само някои държави, като Китай, Бразилия и Конго, разполагат с тези суровини и ограничават техния износ. Така че успоредно с всичко това трябва да водим активна диплом, дипломатична дейност за засилване на нашите политики за снабдяване с тези суровини, както и за оползотворяване на отпадъците, така че да се балансира ресурсния дефицит. И последно, в заключение няколко думи, не трябва да забравяме всичко свързано с опазване на околната среда в рамките на зелената економика, трябва в нашите решения да бъдат вписани тези мерки, така обаче, че да може да бъде приложено то от европейската индустрия. Господин Харци Макакис. Благодаря, господин председател. Искам само да кажа, че госпожа Гростет може да говори за индустриална политика – но има също така и други държави, като Германия, Обединеното кралство, които изпитват известни трудности да говорят за индустрия. Вярно е, че не трябва непременно да мислим, когато говорим за индустрия, за а, тази мръсна черна индустрия, нека да не забравяме, че тя всъщност изтегли Европа толкова напред, където е сега, където се намираме сега. И едно нещо е ясно. Имаме нужда от устойчиво развитие, от също така различно развитие на финансовите пазари. А, също така, нека да отговаря на господин Ланге а, относно някои по-критични елементи не трябва обаче да бъдем протекционисти и е, да налагаме правила. Имаме много добри продукти в автомобилната индустрия, например. Представляваме 80% от световното производство в някои сектори. И трябва да водим по пътя към новите технологии. Уважаеми колеги, имаме нужда да намалим въглеродния диоксид и емисиите с близо 29%. И трябва да направим всичко възможно новите технологии да се прилагат на нашия пазар. Госпожа Гростет каза, че помощта и подкрепата за научно-развойната дейност е много важна. Но нека да не забравяме и иновациите – Това трябва да залегне в осмата рамкова програма. Относно устойчивото развитие, съгласен съм с казаното. Това трябва да бъде един от основните ни елементи. Но устойчиво развитие означава също така ефективност, прилагане на нови технологии за по-добро използване на суровините това е също така едно технологично предизвикателство. Трябва да се умеем да произведем нови продукти в това отношение. Европейският съюз а, се ползваше с голямо доверие по много точки. Бихме могли да имаме различни информационни кампании и да повлияем така на пазара, без непременно да налагаме някакви стандарти и норми. Нека да не забравяме също така и малките индустрии. Те страдат най-вече от бюрократичните тежести. Тези бюрократични тежести много често идват от европейското законодателство. Така че трябва да премахнем бариерите пред малката индустрия. Госпожа Гростед казва, че трябва да а, че трябва да наложим а, някакви стандарти за вноса. А, ние сме се ангажирали, но Съединените щати и други страни не са. А, така че трябва да имаме едни такива ключови продукти, които да позволят на европейската индустрия да запази своята способност да убеждава и да бъде лидер в дадени област. Например, Airbus – така ние успяваме да а, наложим стандарти, но времено с това оставаме в водеща позиция на този пазар. Сигурна съм, че ще успеем. Благодаря. Благодаря на господин Бутиков. Благодаря. Трябва да кажа, мисля, че е, документа на господин Ланге е много добра основа за нашия дебат. Много елементи бяха споменати и мисля, че а, е полезно и справо се казва в доклада, че трябва и можем да имаме една качествена индустриална политика. Няма да им постигнем успех, ако имаме едно тясно, една тясна гледна точка – има цяла серия условия, с които трябва да се занимае тази индустриална политика. Господин Ланге, трябва да помислите и над тях. И считам, че трябва да имаме ясна визия за бъдещето на европейската индустрия но може би това ще бъде едно допълнително упражнение, така да се каже. чието резултат ще бъде все пак, ще доведе до допълнителни трудности. Не знам какво мисли госпожа Гростет, но аз лично бих желал европейската политика а, да не се свежда до това, да погледне какво правят другите и да правим същото. Не ние трябва да намерим нашия собствен път. Мисля, че ако не го направим, нашата гордост, нашето достоинство ще бъде засегнато. А не трябва да създаваме просто индустриална политика, която да следва индустриалните политики на другите държави. Ние трябва да посочим новия път. Има също така няколко точки, по които не съм напълно съгласен с господин Ланге. Например, връзката между индустриална политика и структурирането на европейската индустрия. Вярно е, че най-важното в индустрията е, е тя да бъде на световно ниво, особено като се има предвид е, настоящите големи инвестиции в Китай. Разбира се, има много предприятия, които са европейски, но те са и световни. И връзката между европейския контекст и световния характер на предприятията трябва да подлежи на а, допълнителен дебат. Само така ще имаме една добре съгласувана и ясна индустриална политика, която да отговаря и на националните традиции в тази област. И съответно Не съм убеден, че можем да имаме европейска политика, която да се губи в, назад, в, така да се каже, в редицата, не да поеме лидерството. Дали ще става въпрос за нови технологии, дали ще става въпрос за други елементи, ние трябва да огледаме тези елементи от всякъде. А, например, не мисля, че атомната енергия е най-идеалното решение, но а, примерно трябва да видим какво можем да направим в този сектор, за да имаме все пак някакъв резултат. И също като госпожа Гростет, подкрепям всичко казано относно иновациите. Но нека да не забравяме, че тези иновации трябва да се е, концентрират също и върху човешкия фактор, не само върху технологическия. И трябва да се постави акцента върху ефективното използване на суровините. Тази ефективност трябва да се измерва не толкова на ниво предприятие, колкото на ниво краен продукт. Говорите тук за суровини, които са редки, за ценни метали и така нататък. За тази цел ми нужда от повече прозрачност на пазарите. И Франция, доколкото знам, стартира подобна инициатива, за да се избегнат, например, спекулациите с цените на различните метали. Индустриална политика и търговска политика са свързани. Понякога бихме искали да работим само върху фактора индустриална политика, но това пък унищожава търговската политика. Така че не бива да а, правим нещата наобратно. Най-добре би било да вземем предвид ситуацията такава, каквато е в световен мащаб, също така да се замислим над огромният процент безработица сред младите и а, да се замислим също така над ситуацията с инженерите. В Росток една, едно индийско предприятие се интегрира. То произвежда вятърни електроцентрали – това предприятие а, каза, установихме се в Германия, защото немските инженери са много добри. Ами, а вие тук ни казвате, че трябва едва ли не да внасяме индийски инженери. Ам, не знам вече какво да си мисля по този въпрос. Ам, благодаря, казва председателя. Да, трябва да приключим дебата по тази точка сега и да минем към другата, защото имаме още 10 души, които искат да вземат думата. Какво да правим? Това е въпросът, който ви задавам тук. Може би някои от тях все пак ще се откажат от желанието си да вземат думата, други ще бъдат кратички и ще успеят да се ограничат до 30 секунди. Доста колеги поискаха думата, но все пак трябва да говорим по другата точка. Аз сме поканили министри, не можем да ги оставим да чакат половин час. Иначе другата възможност е просто, просто всеки да а, си говори колкото иска и после ще трябва да се видим пак и след обеда. Господин Местро. Всички, всички ли взехте думата на, от Гое? Добре, първо ще дам думата на докладчиците в сянка. Е, ще ви изпратя в писмен вид е, по мейла моето е, изказване, но не е възможно да продължаваме да работим по този начин. Има изказващи се, които говорят цели 10 минути, а останалите нямат никакво време трябва така да се организират нещата, че всяка група да може да се изкаже. За трети път нашата група няма време за изказвания. Така че аз си отеглям изказването, но ще го разпратя по електронната поща. да, прав сте, казва председателят. Първо, всяка група има възможност да се изкаже. Ще действаме по този начин, след това ще видим какво време ще ни остане. Но нека все пак да ми помогнете, да мога да разчитам и на вашето разбиране. Тези групи, които вече имат изказал се представител, ще ги пропусна, затова сега ви давам думата. Благодаря ви, господин председател като гледаме колко много пострада и промишлеността и заетостта от последната криза, ние е, ще, е, може би, ще трябва да е, обвием в малко повече шоколадов кувертюр горчивия хап. Има въпроси, които изобщо не са разгледани. Верно е, има интересни въпроси, които са третирани с необходимата сериозност, но нищо не е казано в социалната, по социалната сфера Представя се едно е, гледище, което е, всъщност е, е съсредоточено само върху намаляване на работните места, но се избягва да се каже това, че се търсят все повече дивиденти всъщност е, е, лишават се от е, своето ноу-хау фирмите. Например, едно предприятие, за което знам, беше закрито, защото американците са, го изкупиха, откраднаха патентите и по този начин се закри това предприятие. Това наистина разяжда промишлеността, търсенето на единствено на печалба. И единствената политика, която трябва да ни възприемем е политика, проявяваща смелост, така че да се изгради една промишленост, която да отговори на потребностите на населението. Така че аз ще кажа да на обща промишлена политика, която да отчита интересите на населението, да опазва околната среда, да бъде с ниска енергоемкост, да отчита развитието на всички територии, на всички региони, на такава обща политика, която да зачита правата на работниците и да бъде подкрепена включително и финансово от държавите и от Европа. Единственият проблем всичко това противоречи на интересите на пазара и най-вече с Европейската конституция. Ако трябва да променим конституцията. Паул Рюбиш. Благодаря много. Мисля, че нашата комисия, комисията по промишленост, трябва да дискутира много повече въпроса за това как стратегически да подкрепим нашата индустриална политика. Един от проблемите, който възникна по време на економическата криза е, че бонитетът и ликвидността на предприятията наистина са голямо предизвикателство. И сега при санирането естествено индустрията трябва да понесе най-голямата тежест и затова и натискът върху заплатите и съответно върху печалбите ще се увеличава. Искам да благодаря специално на колегата Ланге, защото той спомена това равно третиране при данъчното облагане. Мисля, че в глобалния контекст като се види как се облагат с данъци предприятията в Индия и в Китай и как нашите предприятия се облагат, не можем да запазим конкурентоспособността си за дълго. Затова е важно при данъчното облагане да се помисли дали при дали и крайният потребител да не поеме някакъв дял, защото а, е хубаво е, всички продукти еднакво да се облагат и нашите продукти ще бъдат много по-конкурентно способни, ако ние облагаме с данък крайните потребители, а не индустрията и не работниците. Колегата Траутман. Благодаря ви, господин председател. Наистина имаме малко време, за това ще отправя само един но политическо послание на базата на отличната работа, извършена от колегата. Първо, установявам, че ние се намираме на исторически кръстопът, защото а, самият дума, промишлена политика не се използваше до този момент. На второ място, стратегията 2020 година не оказва въздействие върху Европа, нито пък плана, който да допринесе до някакво развитие. Всъщност, последиците са върху заетостта. На второ място става дума за напречна, хоризонтална политика. Тя не трябва да почива само на дейностите на отделните отрасли. Тя обхваща всички територии, всички сектори и по-специално обществените поръчки. Ние трябва да възприемем един последователен подход, ако искаме нашите държави членки да се ползват от политическа координирана дейност. ако искаме една стратегия в тази сфера, трябва да следим тези отрасли, които се променят. Автомобилостроенето, лекарствените средства, други също така трябва да отделим определено внимание на транспорта, на железопътния транспорт, целият отрасъл, свързан с далеко съобщенията. Това са ключови сектори, които се нуждаят от дебат по средствата. С нашия сегашен бюджет със сигурност не можем да направим това. Трябва да създадем подходящи фондове, така че европейските предприятия да могат да разполагат със средства за развитие на техното ноу-хау, компетентност, производство, и аз смятам, че кризата показва едно а, ясно нещо. Ние няма а, да можем да а, я преодолеем с сегашните средства. А, на, наблюдавайки а, това, което се случва, а, така че да се противодейства на нашата конкурентоспособност, трябва да бъдем особено а, организирани спрямо европейските интереси на работниците, на предприятията, така че да се радваме на доверието на гражданите. Благодаря много. Поглеждам часовника и прекратявам дебата. Може и да ме ругаете, колеги, може и да ми се сърдите, но не мога да променя нещата. Имаме още 20 минути и а, колегите се съгласиха с промяната в последователността в дневния ред и сега последните 20 минути просто трябва да ги посветим на последната точка от дневния ред. Може би колегите трябва помежду си да уточнят нещата с координаторите, как по друг начин да се разпределя времето. Аз не мога да го променя. Госпожа Колоска Бобинска има като първа думата по следващата точка от дневния ред. 20 минути имаме, казвам го предварително. Много ви моля, придържайте се. Wyrażam pewne zaniepokojenie sytuacją, ponieważ wczoraj do mnie... Благодаря, господин председател. Тревожа се за това, което се случи вчера. Обадиха ми се от е, секретарията и ме помолиха да отложа презентацията си, защото господин а, Ланге а, трябваше да напусне. На... Помолиха ме да сменя датата, на която ще правя презентацията, въпреки че трябваше аз да взема първа думата. Второ, беше ми пред... обещано, че дискусията по моя доклад ще продължи поне един час. И е, сега тук нещата всъщност са съвсем различни. Имам само 20 минути, за да представя моя доклад. Нека, нека да ви го кажа. Още от самото начало беше ясно, че ще имаме половин час по всяка точка. Но а, ви благодаря за забележката. Благодаря ви също и за това, че сте се съгласили да си смените местата с господин Ланге. Но ето, че сега Имаме само 20 минути и ще направя възможно най-доброто, което мога за тия 20 минути. Но благодаря, благодаря за това, че ни дадохте а, шанс да, а, да видим проблемите. Но не сега ще дискутираме, защото сега времето ни е по друг въпрос. Давам ви думата. Do you hear me now? Сега чувате ли ме? Ще говоря на английски. Господин председател, първо искам да благодаря на всички от състава. Благодаря на тези, които ми помогнаха да изготвя проекта доклада, секретарията, политическите съветници и асистентите. Искам също така да благодаря на комисията и на генералния директор Ло за многобройните възможности да дискутираме темата. Искам да благодаря и на докладчите в Сянка за техните коментари. Лисабонският договор отваря един нов период за Европейския съюз. Така че сега е времето да адаптираме нашите цели и приоритети към този договор. Днес разискваме първата пост-Лисабонска енергийна стратегия, която е изготвена от комисията. Тази, ком... тази стратегия трябва да бъде считана за много важна стъпка към прилагането на член 194. Тази стратегия трябва да а, се ползва от нашата солидарност и сътрудничество и нито една държава да не остане изолирана – Стратегията, която е изготвена от комисията, има за цел да подсили енергийната политика на Европейския съюз. Последния начин първо с завършването на общият енергиен пазар. Второ, с създаването на паневропейска енергийна структура и модернизация на тази структура. Трето, енергийната ефективност трябва да бъде напълно осъществена трябва да установим много тясна връзка между външната и вътрешната енергийна политика. А, сигурността на енергийните доставки го изискват. И накрая трябва също да насърчим иновациите и научно-развойната дейност в тази насока. Нека да започна с завършването на вътрешния пазар в тази област. Комисията подчерта, че имаме нужда от прилагане на европейското законодателство в енергийната област и то възможно най-бързо. Напълно съм съгласна. Тук говорим за вторият енергиен пакет и за прилагането на новият трети енергиен пакет комисията трябва съответно да бъде малко по-строга към индивидуалните правителства, които се провалиха и които не приложиха този пакет. А, директивите трябва да се транспонират, а не да се а, влачим, както сега. Това се е случвало и преди. Комисията също така а, направи едно проучване относно вторите енергиен сектор, а, което и а, тук е важно бизнесът и потребителите да еволюират в едно и също, в една и съща среда, най-вече заради значимостта на този сектор. Но ние също така трябва да отреагираме на проблемите, които са предизвикани от нетранспонирането на европейското законодателство. Имаме нужда от масово инвестиране в енергийна инфраструктура. Комисията ясно подчертава в своя документ, че вътрешния пазар никога няма да функционира както трябва, без масови инвестиции в европейската енергийна мрежа. И без една такава модерна мрежа, всъщност нашите цели ще бъдат саботирани. И трябва да имаме един паневропейски план за мрежа трябва да заменим нашата устаряваща инфраструктура, особено в по-слабо развитите райони. Но комисията казва, че тук има два основни проблема. Първият административен и второ бюджетен. По административния въпрос ясно е, че програмата ТЕН не покрива нашите енергийни цели. В такъв случай тя трябва да бъде заменена, а не просто преработена. Имаме нужда от ясни приоритети и критерии за избирането на ключовите проекти. Очаквам с нетърпение предложението на комисията в тази област по-късно тази година. И съответно ще направя някои предложения по тази тема в моя доклад. Бюджетният въпрос е дори още по-голям особено в, бюджет, в енергийния сектор. Знаем, че бюджетът е ограничен и че ресурсите ни са ограничени. Но бюджета трябва да покрива нашите политически цели също така. От жизнено важно значение финансовата, следващата финансова перспектива да отразява тези нужди а, и да се отпуснат повече средства за енергетиката. Трябва също да потърсим други фондове за инвестиране в тези ключови инвестиции. Например, различни гаранции и други. Трябва също така да окоръжим инвестициите, смесени инвестиции и публично-частно партньорство. И от доклада виждаме, че енергийният микс е много силно засегнат в пакета. Енергийният микс е много важен. Той ще покрие изискванията на Европейския съюз за 2020 20 А също така трябва да продължим с изследванията си, търсенето на нови енергийни източници, като например биомаса, газ и други. Но като че ли комисията не проявява особен интерес. Комисията отхвърли пилотния проект на Shell Gas в тази област. И има също така един друг проблем, на който искам да се справя. Дошло е времето комисията да, да разгледаме по-подробно този паневропейски а, проект за възобновяеми енергийни източници от 2008 година нататъка, който се предлага от комисията. Защо защо да а, изграждаме слънчева енергия, да, да наблягаме на слънчевата енергия в северните страни. И защо, примерно, да строим вятърни мелници там, където няма вятър? Така че въпросът е не просто да, да имаме възобновяеми енергийни източници, да имаме ефективност в тях. Друг елемент, който, на, на който комисията набляга, е енергийното спестяването на енергия. Няма да говоря за подробности по този доклад. Надявам се, че комисията ще вземе това предвид. Това е важно за крайната стратегия. И е, другият ми въпрос относно ефективността е, че имаме нужда от е, е, едни е, задължителни цели относно това как е, точно да се контролират националните действия трябва да търсим прозрачност от всичките партньори. Това е една от ключовите теми на нашия доклад. Ясно е, че вътрешната и външната енергийна политика са свързани. Особено, що се отнася до газ, на природен газ. Именно за това бих желала да видя нашият вътрешен пазар да се увеличи и а, това да впише нашите чуждестранни партньори. Този пазар трябва да бъде прозрачен и законен. Всички външни а, тръбопроводи, които влизат на територията на Европейския съюз, трябва да бъдат управлявани от ясни, прозрачни споразумения. Не такъв е случай сега. Комисаря Отингер отговори на този въпрос и неговите коментари тази седмица ясно подчертават, че той е на същата позиция като мен. Но нека да подчертава още веднъж, че тази прозрачност трябва да се базира а, на всички трубопроводи и също така и на цената на петрола. Нека да ви напомня, господин председател, че Европейския съюз има нужда от дългосрочна енергийна политика – която да говори за един енергиен пазар с солидарност и прозрачност. Председателят Бюсек говори за енергийна комисия, така да се каже, енергийна общност, други говорят за енергиен еквивалент на НАТО. Надявам се тази 10 годишна стратегия да върви в тази насока. Благодаря.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 Искам да благодаря на госпожа Лена Коларска-Бубинска за хубавата, за добре свършената работа. Искам също така да благодаря на всички колеги от другите групи за помощта. Като представител на, социал... на социалистите и демократите, искам да кажа, че има много хубави неща в този доклад. Съгласна съм с фокуса на доклада относно, примерно, прилагането на вече съществуващо законодателство и а, покриване на ангажиментите, които вече са залегнали в настоящите директиви. Ам... Това е първата стъпка към една успешна енергийна политика за бъдеще. И също така е важно че енергийната ефективност е съществен елемент. Нуждата от енергийна ефективност е тясно свързана с семействата, с домакинствата с, и с ресурсите. Трябва да предполагам, че имаме 100% съгласие от всички политически групи по този въпрос. Но се радвам, че докладчика наблегна на енергийната ефективност. Аз бих желал да имам повече подобрения, най-вече в аспектите, свързани директно с потребителите и ще внеса изменения. По климатичната политика, развитието на ВИ трябва да бъде подчертано. Разбира се, тази идея е залегнала в доклада, но равновесието не е спазено. А, като че ли повече се говори за старите енергийни източници, като газ и други. Но възобновяемите енергийни източници трябва да бъдат а, повече в центъра на доклада, защото а, енергийната политика трябва да бъде а, добре интегрирана и в рамките на климатичната ни политика. Това е а, нашата стратегия за бъдещето. Само така ще можем да привключим от 20 на 30% намаляване на емисиите. Така че а, не бива само да внасяме изменения към доклада. Трябва наистина да помислим всички заедно и да намерим някакъв механизъм за това как да намалим въглеродните емисии и да имаме ново развитие. Например, може би трябва да помислим малко повече по директивата за облагането с данъци. Тези проблеми са недостатъчно засегнати в доклада липсва идеята за конкуренция в този пазар на възобновяеми енергийни източници, което пък от своя страна оставя техните цени твърде високо, твърде високи, което съответно не улеснява нещата. Така че трябва, трябва да се изясни този въпрос, трябва евентуално дори да се включат финансови продукти в този пазар. И е, трябва да се борим с монопола в този пазар. Това са основните аспекти и една последна забележка. Харесвам ясната идея, ясно изказаната идея за нуждата от инвестиции. Мисля, че тази идея дори може да бъде повече подсилена в, като се включи и в въведението на текста. Защото ако наистина искаме ефективен доклад, не трябва да забравяме настоящата криза и че имаме нужда от дългосрочно инвестиране в, инв... в ин... инфраструктура. Това е много важно за всички области на а, нашата политика. Европейския съюз трябва да участва в отпускането на фондовете. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа Бобинска, за вашата работа, също така и за мненията, които обменяме тук. Като цяло мисля, че докладът е много, много добър. Съгласен съм с наблягането на прилагането на настоящото законодателство и на директивите а, относно вътрешният енергиен пазар и също така наблягането на идеята за енергийната сигурност и ефективност. И съвсем накратко, нашите изменения ще е, внесат някои нови идеи за ВИ, транспорта и енергийната ефективност. Но мисля, че можем да поработим малко повече по този въпрос. Като цяло, много добра работа. Благодаря и очаквам да видя продължението. Господин Томас, благодаря. Аз също ще бъда кратък. Първо искам да благодаря на докладчика. Казахте, че трябва да уведомим, че трябва да споменем в параграф 8 властите за контрол на конкуренцията, за да подобрим дейността на вътрешния пазар. По 17 параграф аз съм за, защото тук всъщност много от операторите на системи са а, собственост на правителствата. Така че трябва, може би, да а, предприемем инициативата тази, а, тези операторни системи да бъдат а, частни компании. Но не бива, не бива да имаме само едното или само другото. Относно инфраструктурата извън Европа, нека да ви напомня, например, че и италианските компании – а, са базирали и получават всъщност своят всъщност искат да върнат обратно от, Мон... от Черна гора и Хрватско и други околни райони над 500 000 мегавата електроенергия. Тази електроенергия ще бъде в голяма помощ от, за различните европейски държави. Но пък а, това не, а, защото ако изнесем производството извън и внасяме ефтина електроенергия, това ще изкриви конкуренцията и ще бъде в ущърп на тези компании, които са избрали да останат в Европейския съюз и да работят по нашите правила. Нашата най-голяма зависимост в тази област е от петрол и в това отношение веднага изниква името на Русия – тези, които се страхуват от Русия, трябва всъщност да се страхуват още повече от преработеното дизелово гориво, което идва от централна, е, което идва също от външни източници в Централна и Източна Европа. Това са два проблема, които лично аз считам за важни и за това искам да привлека вниманието ви към тях – Европа все още е на 26-то място в света по енергийна ефективност. Нека да си помислим по тези цифри. Може би това е така, защото нямаме правно ограничаващи цели. През 2003 година започна да се дискутира директива за, енерги... за енергетиката в съвета. А, говореше се за обща методология. Вече и имаме такава обща методология. А, след преговорите решихме да имаме процес по комитология. И някои правителства обаче блокираха а, тази обща методология в процедурата по комитология. И се стигна до вето. Та, може би тук трябва наистина да, да видим защо. Имаме страни, които казват, че това задължение от 90% енергийна ефективност вече е постигнато в близо 19 страни. Има страни, които обаче наистина представят странни цифри. И ако кажем на правителствата, ако няма обща методология, няма да има правно ограничаващи цели – мисля, че ще стигнем до една е, скандална ситуация, поне според моите разбирания, а именно блокиране на процеса от определени държави членки а и в крайна сметка до провал, това ще даде до провал на нашата политика. Мисля също така, че параграфа свързан с възобновяемите енергийни източници е много важен. Нека да ви напомня, че може би изкарахме година и половина между 2008 и края на 2009 година да разискваме този въпрос. И стигнахме до заключението, че е, националните схеми в момента са по-доброто решение, отколкото обща европейска стратегия в това отношение. И за 2014 година се насрочи преразглеждане на ситуацията. Така че мисля, че ще бъде малко прибързано да отваряме отново този въпрос за директива, която трябва да влезе в приложение от декември 2010 година. И защото това ще доведе до а, несигурност в инвестициите. А, и без друго трябва да имаме ясна визия за бъдеще за този въпрос. Предполагам, че ще имам възможност да дискутирам по-подробно и ще дам няколко исторически забележки в това отношение. Dziękuję bardzo. To jest oczywiście bardzo obiecujące sprawozdanie. E, podoba... Благодаря. Този доклад е наистина много обещаващ. Европейския съюз с този доклад се средочава върху прилагането на законодателството. Вярно е, че това е голям проблем и че този пазар в момента все още а, има много монополи и че конкуренцията е изкривена. А, трябва също така евентуално да видим как точно ще се процедира, дали ще има достъп на трети страни до газовата инфраструктура и други. Това са нашите собствени ресурси. Не става въпрос само за националните запаси от газ или въглища. Трябва наистина да постигнем един енергиен баланс, особено в новите държави членки. Това е нещо, което определено ни липсва а, и което а, за близките бъдещи години а, ще ни поставя още по-голям натиск, ако не вземем под, въпро... под внимание енергийната политика при набелязане на нашите цели. Не можем обаче да си позволим пълна независимост от вноса на газ и други. Така че първо имаме нужда от диверсификация и второ, след това увеличаването на газовите доставки от източна и централна Европа. Ако прекратим тази връзка, ако нарушим тази връзка, всъщност ще направим грешка. Благодаря. Много ви благодаря. Още пет изказвания има и генералният директор е тук, а гостите чакат пред вратата. Колегата Полимата ми казва а, и ме пита дали през следващата сесия не можем да предложим възможност у нези, които са записани в списъка при следващия дебат, първи да вземат думата. Това е може би нещо, което можем да направим, но нека първо дам думата на генералния директор. Но госпожа Подимата иска да каже нещо по процедурата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Мога да споделя много от нещата, казани от докладчика и затова си мисля, че би трябвало да имаме много повече време за тази дискусия и е важно парламентът да използва своята нова институционална роля и разговорите, за които става дума тук в съвета. Става дума за разработване на нова енергийна стратегия на Европейския съюз. По тази причина аз ви предлагам на следващото заседание, което имаме, да предвидим половин час време, така че наистина още веднъж да продължим тази толкова важна дискусия. Добре, ще говорим с координаторите как да се вместим в графика. Господин Лол, давам му думата на генералния директор. Uh, Благодаря, господин председател. Ние искаме да благодарим на тази комисия и на докладчика за доклада относно резолюцията над която работим в момента и която би трябвало да допринесе за избор на бъдеща политика. Комисията ще представи своето предложение през ноември. Ще има план за действие в енергийната област. Разбира се, надявам се да можем да говорим по този план през целият настоящ месец. И сега се връщам към доклада и няколко забележки към него. Особено, що се отнася до а, прилагането на а, тези схеми за инвестиции в мрежата. А, надявам се, че модернизирането на инфраструктурата, а, всички си давате сметка за него, е, е жизненно важно за бъдещото развитие на тази система и че трябва да отговаря на нуждите на, на, на, на потреблението и също така на бъдещото развитие на ВИ. Това преструктуриране е ключова за диверсификацията, за да се избегне ситуации, за които говори господин Семански. Разбира се, има и други ключови избори, така да се каже и комисията очаква с интерес отговорите на съвета на парламента, особено свързани с енергийната ефективност и ограничаващите правно цели, които са необходи... правно ограничаващите правила, за които са необходими за постигане на целите. И нека само да напомня, че ние също сме се спрели на потребителите, на общия пазар и на нуждата да имаме една съгласувана позиция, един съгласуван подход в контекста на настоящите текстове, които се приемат в Европейския съюз, свързани с климатичната политика и данъчното облагане и други. Ще прекратя до тук и ще говоря друг път има също така и много технически предложения в този доклад, но, например, свързани с въглищата, с различни проекти с, по природния газ. Това е което имам да кажа. Сега благодаря. Много ви благодаря за информацията, че ще получим писмо. Крайният срок за измененията е 7 септември. Ще търсим отново възможност за да се върнем на този дебат. Благодаря на докладчика. Съжалявам, но правилно бе казано, че трябва да сме малко по-дисциплинирани с времето, за да не става така, че нези, които са последни в дневния ред, да плащат сметката. Много ви благодаря. Сега приветствам най-сърдечно белгийските министри и ще помоля веднага да продължим с дневния ред. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, моля заемете местата си. Oh, ще ви помоля да заемете местата си, за да започнем. Много ви моля, много моля за извинение министрите от Белгия за това, че ги се наложи да ни изчакат малко. Ще се опитаме да наваксаме времето, концентрирайки се. Приветствам госпожа Сабине Ларуел, надявам се правилно да изговарям името й, и министърът за малки и средни предприятия, политиката на самостоятелно заетите лица и също така Винсент Ван Куикенборн, министр на предприятията и административното упростяване. Договорихме се те да направят по едно кратко изявление и след това да проведем дискусия. Нека първо дадем думата на дамата. Благодаря ви, господин председател, дами и господа депутати. В космическата сфера Белгийското председателство има амбициозна програма. Оперативни, ефик, ефективни системи, които да допринасят на европейските цели в сферата на иновациите и изследователската дейност. В трудния контекст с който се сблъскваме в много държави членки, е важно да се припомни, че предприятите изследвания в космическата сфера придобиват конкретна форма чрез подобрения, които внасят в ежедневието на нашите съграждани. В сферата на стратегията 2020 Космическата сфера също трябва да допренесе е, за растежа и иновациите. Космическата е, сфера доказва също така, че дава ефективни инструменти, е, повдига сериозни предизвикателства, като климатичните проблеми или развитието. Новите разпоредби на член 189, това не е нищо ново за вас, господин председател, предвижда нов мандат на Европейския съюз в сферата на космическата дейност. Европейския съюз трябва да установи е, връзка и да работи е, активно с Европейската космическа агенция. това ще бъде предмет на съобщение на, коми... на комисията, което ще бъде представено през края на октомври, на 27 октомври. Това е важен етап в развитието на европейската космическа политика. Белгийското председателство е, ще е, се съсроточи в четири приоритети. Първият от тях, е, който е особено важен според мен, е да се напредне в определението на европейско виждане за космически изследвания спрямо нашите международни партньори как ще бъде финансирана тази е, обща амбиция? Как ще се организира това партньорство? Е, това са въпроси, които ще бъдат прецизирани е, по време на конференция, която ще бъде организирана на 21 октомври в двореца Егмонт. Работата вече е, бе е, задействана на техническо равнище е, ние ще отделим необходимото внимание на приноса от е, вашата комисия е, към тези въпроси. Вие, разбира се, сте поканени за участие в тази конференция. Втория приоритет е устойчивата експлоатация на Галилео и GMS. Е, тези две програми иллюстрират прекрасно приноса на космическите технологии за европейските граждани. Ние знаем, че предизвикателствата имат предимно бюджетен аспект. Третият приоритет е по-активно включване на това измерение, особено що се отнася до климатичните промени. Е, Четвъртия приоритет е засилване на ролята на космическите инструменти при стратегическото партньорство с Африка. Наистина тези космически програми, независимо ли става дума за наблюдение на Земята, телекомуникациите или навигацията, инвестиционните аспекти могат да допринесат за развитие на този инструмент. Тези инициативи и амбициите на африканските партньори трябва да бъдат подкрепени. Важно е също така политиките за развитие да използват всички възможности, които предоставят космическите системи. С удоволствие ще обсъдя тези въпроси по време на една конференция на високо равнище на 16 септември където ще участват и нашите африкански партньори, които работят в тази сфера. И накрая на 25 ноември ще се проведе е, специален е, седмия съвет е, по космическите въпроси. Основните фаровите програми Галилео GMS ще бъдат разработени обсъдени, както и темата започнала по време на Испанското председателство пространство за сигурност и сигурност на пространството на космоса. Европа наистина се намира на кръстопът в момента. Това въжи и за космическата сфера. Ние трябва заедно да се възползваме от всички възможности. Позицията на Европейския съюз трябва да бъде препотвърдена космоса трябва да заеме а, основна, основно място сред приоритетите. А, също така трябва да се подчертая и ролята на Европейската космическа агенция. Днес трябва а, да подчертаем значението на опита на експертната дейност в а, държавите членки, които участват и в Европейската космическа агенция. Това с няколко думи са основните приоритети на Белгийското председателство в космическата сфера. Благодаря ви. Благодаря ви много за тези а, ваши е, прецизни думи. Сега веднага ще дам думата е, на е, господин Ван Куикен Борн. Благодаря. Ще се спра накратко на приоритетите на Белгийското председателство в областта на телекомуникациите. Ние сме на кръстопът. Така както беше посочено, в момента и рецесията вече е зад гърба ни, но все още е, сме, се сблъскваме с много голяма конкуренция от новите економики. Така че трябва да се раздвижим. И това ще стане само ако нашата економика стане интелигентна економика. И телекомуникациите имат значение в това отношение. Радвам се е, да че, да чуя, че комисарят Круз и също така и заместник-председателя на комисията, заместник-председателя на комисията са двете лица, които се занимават с този сектор. Ако погледнете стратегията Европа 2020, ще видите, че ключовата програма е дигиталната агенда. Това е много тежка работа. И за това мисля, че разискванията ни тук са добро начало. Основният приоритет на Белгийското председателство е тази дигитална агенда да бъде всъщност да бъде приложена, защото идеята за него се стартира още по време на Испанското председателство и ние трябва да продължим в същата насока. Знаете, че тя е всъщност един, една много амбициозна цел – Първият доклад по темата беше изготвен тук, в тази комисия. под ръководителството на госпожа Пилар. И се казва, че до 3 години навсякъде в Европа трябва да има широколентов интернет. До 2020 година трябва да имаме 50% от европейското население, което да се ползва с свръхскоростния интернет, така както се нарича. Това, а, разбира се, означава, че трябва да разгледаме всичките странични последствия. Най-вероятно комисията скоро време ще представи пакета за широколентовият интернет с три основни поделемента. Първият е стратегията за широколентов интернет. Комисията ще помогне на държавите членки да изготвят стратегии на национално ниво в тази насока. И разбира се, когато започнем да прилагаме този пакет в Европа, трябва да се запитаме с какви средства ще го правим. И евентуално да помислим какво може да се направи с тези средства за по-доброто развитие на широколентовия интернет. Разбира се, по тази област ще имаме нова, нова информация, която ще ни бъде дадена от комисията. Знаете също така, че се проведе духа консултации през март тук в парламента. А именно състоя се среща на върха относно частотния спектър. И трябва да сме наясно, че тази рядка суровина, така да се каже, а именно частотния спектър – а, вече беше хармонизиран и а, евентуално трябва да помислим какво ще правим по-нататъка. И как а, евентуално ще превключим от налогова към цифрова телевизия. Трябва да изградим, да, да набрежим крайен срок крайен срок най-вече за електронните услуги. И също така за да видим и какво, за какво ще допринесе този, ще допринесат тези електронни комуникации и услуги. Имаме нужда от ново поколение достъп. По време на дискусиите за телекома, пакета за телекомите, също беше обсъждана тази тема и бяхме решили, че имаме нужда от допълнителни инвестиции, но за тази цел имаме нужда от допълнителни фондове. И за тази цел също така имаме нужда от качествена конкуренция. И сега трябва да видим как може да се запази този баланс и от двете страни? Предполагам, че комисията в близките няколко седмици ще излезе с препоръка по тази идея. И една допълнителна точка, свързана с стратегията за широколентовият интернет, нещо, което със сигурност вълнува много членове на Европейския парламент, а именно как се доставят универсалните услуги като приложение за широколентов интернет. На европейско ниво още не сме се занимавали с този проблем. В момента текат консултации и се надявам да чуя, възможно най-скоро, мнението на комисията. Така че първият приоритет за нас е широколентовият интернет, пакета за широколентов интернет. След това интернет сигурност, съответно изграждането на агенция за такава интернет сигурност. Не съм сигурен какво точно прави агенцията в момента. Комисията и отпусна още по-дълъг срок за функциониране. И трябва да видим до как Какви отговорности ще поеме тази агенция? И, и съответно има а, проблема, съществува проблема с научно-развойната дейност. Белгийското председателство ще организира различни конференции, три конференции. Е, първата от тях с над 5000 участници, втората на 5 ноември в Брюксел, организирана съвместно с моите колеги и накрая през декември ще има Европейски съвет. И той ще се средоточи върху научно-развойната дейност. Комисията ще предложи коминки по тези теми също. Много от споразуменията трябваше да бъдат постигнати на ниво Европейски съюз, но че имаме нужда от отделната помощ на правителствата. И трябва да сме наясно, да сме сигурни, че услугите, които се предоставят в отделните държави, са съвместими. Това ще бъде е, дискутирано на друга конференция с комисията на 16-17 декември в Брюксел. Относно неутралността на мрежата, знаете, че има два основни играча Google и Verizon, които а, постигнаха споразумение относно неутралността на мрежата. Темата е много деликатна и на 1 октомври ще има среща на върха за неутралността на мрежите. Искам само да подчертая, че неутралността на тези мрежи наистина е много важна за нас. и че това все повече е проблем. И накрая друг елемент, с който се занимава вашата комисия и то много, блестящ, много блестящи успехи, а именно роуминга. Европейският парламент и вашата комисия свършиха голяма работа знаете, от, и през юни излезе съдебното решение и а, то потвърди, че нашия подход е верен. И сега вече се забелязва спад на цените за роуминга, но когато става въпрос за обмяна на данни по мобилният интернет, определено имаме голям проблем цената на мегабайт е 2,6 евро. Тоест за 1 гигабайт данни, които ще се обменят, примерно видео или снимки, ще плащаме наистина много висока цена. Фактурата ще бъде близо 2600 евро. Разбира се, има някои страни, които са по-скъпи, но а, в крайна сметка това е скъпо. А, дори в собствената си страна а, ще плащате фактура от около 100 евро. Само за обмяната на данни. Мисля, че не можем да си позволим такива цени. Така че а, призовавам парламента и най-вече тази комисия да направят всичко възможно, за да се а, справим с проблема за роуминга на данни на интернет. И съответно стигам до края на моето изказване. Надявам се, че ще се сътрудничим така добре и за напред. И в миналото винаги съм имал много добри контакти с вашата комисия. Надявам се заедно с комисаря и с парламента и с Белгийското председателство ще постигнем успехи. Благодаря. Много ви благодаря, господин министр. Колегата Ламберт иска думата. Благодаря, господин председател. Искам да се изкажа по един въпрос, който е, нито един, нито другия е, оратор е, засегнаха. Мисля, че госпожа Ларвия ще може да отговори. Една тема, свързана с едно ясно понятие в Белгия – това е темата ИТЕР. През лятото имаше развитие по този въпрос, но наистина бюджета се увеличи тройно за доста значителен обем. Говори се от 2007 милиарда към 4 милиарда. В Американския конгрес при увеличение от 25% веднага се предвижда преразглеждане на програмата и нейното анулиране. А, бих искал а, да знам какво ще се случи с подобен проект, дали трябва да го продължаваме. А, бяха ли разгледани всички възможности, защото съветът взе решение без да казва, че взима решение, пък го взе. И трябва ли да се продължава работата по този проект, след като разходите са неконтролируеми? Разгледаха ли се всички възможности? Не само опцията Бомбай, Вторият въпрос, след като съветът е, е взел решение да се продължи напред и да се намерят необходимите средства, е, едно е да се каже ще намерим парите, второ е да се каже къде, откъде ще ги вземем. Става дума за стотици, е, милиони, милиарди дори евро. Става дума тук. Зададохме въпроса на съвета, но все още няма отговор. Откъде, от коя програма, седмата рамкова програма, къде по-точно ще намерим липсващите средства. Не трябва да храним иллюзии. Това, което ще се даде на ИТЕР, пък ще се вземе от други програми така че кои ще бъдат жертвите и след това да се вземе бизнес решение, което да се опре на задълбочен анализ. Всъщност тук из, е, изграждаме, създаваме бял слон, който ще лиши Европа от е, възможности е, за развитие на индустрията. Например, това беше обсъдено преди малко и трябва да видим кои технологии ще дадат плод в близките 50-60 години. Благодаря ви. Колеги Меркенс. Колегата Меркенс. Е, е, е, благодаря, господин председател. Искам също да благодаря на двамата министри за това, че дойдоха при нас за това, че ни осведомиха за онова, което ни очаква през следващото полугодие. Има важни точки, които очакваме и надявам се наистина Белгийското председателство да е водещо в това отношение. Например, индустриалната политика, политиката по отношение на суровините и съответните закони. Освен това, бих искала да знам как възнамерявате да да действате. За мен тези неща са много тясно свързани. Друг въпрос, който е важен за мен е научната политика, политиката на изследванията. Бих искала да зная какво може да се направи в това отношение, защото при определени недостигащи суровини е необходимо да се намерят альтернативи. Суров и а, според мен е хубаво да се потърсят съответни а, заместващи вещества, рециклирането е много важно. И въпросът е как искате и можете да интегрирате да, това в своята политика. Още един въпрос, който касае конкурентноспособността и индустриалната политика. За конкурентноспособността вече говорихме, колегата Ланге има доклад по тази тема. И мисля, че е много важно да се разглеждат нещата в много широка рамка. Понякога а, имам впечатление, че тук малко че се налага да преодоляваме границите между темите. Индустриалната политика е свързана не само с промишлеността, но и с иновациите, с, с економическите, с економиката, с търговията. Как възнамерявате да свържете нещата? Конкурентоспособността за мен означава по-малко регулация а, и опит а, да се структурират по един начин правилата за европейските предприятия, аз се опасявам, че има един пазар с 27 различни регулации и просто нямаме еднакви шансове или нямаме тези шансове, които предприятията в Съединените щати имат. Как възнамерявате да действате? Благодаря, господин председател. Дами господа министри, искам да приветствам белгийското председателство за прагмат прагматичния подход. Напълно съм съгласна с двамата министри и изложените от тях приоритети, както в сферата на космическата дейност, така и на дигиталните технологии. Един въпрос имам към госпожа Ларуел. Как виждате постепенната интеграция между общностните структури, тъй като има структури, които се различават, различни, имат различни традиции, различни програми. Как ще осъществите това сближаване за единното управление на космическа Европа? Вторият ми въпрос е свързан с финансирането. Тук стана дума за ИТЕР, стана дума а, и за програмите Галилео и GMS, които също имах, срещнаха затруднения. И а, вие а, споменахте и за отношенията с Африка. Как ще финансирате тази дейност? А, имам въпроси към вас, господин Куикенборн. А, прибягването за това финансиране, за което вие споменахте по отношение на широколентови интернет. Решение е това и за плана за економическо възстановяване. Но доколкото ми е известно, използването на тази система е за финансиране е слабо и се предвижда а, прибягване до фонда за развитие на селските райони. От прагматична гледна точка, как смятате да се засили използването на тези фондове за тази цел? Благодаря ви. Паул Рубиш. Благодаря, господин председател. Първият ми въпрос е към госпожа Ларуель. Днес ние гласувахме по бюджета за 2011 година и с голямо възмущение забелязахме, че има предложение на комисията и съвета да се намалят разходите за така наречената CIP програма. А, ние искаме да ви помолим а, за подкрепа да не се реализират тези економии, защото е изключително важно и много спешно необходимо да се засили конкурентоспособността на малките и средни предприятия. Програмата Крафт за нас също е голямо предизвикателство. Може би а, бихте могли а, да започнете инициатива за действителното прилагане на акта за а, малкия бизнес. А, взето е решение, но мисля, че в. А, е необходима нова представа, що се отнася до конкретната изпълнителна стратегия на комисията. На второ място, благодаря на министъра за инициативата за а, широк, прилагането на широко лентов интернет, особено в а, роуминг а, сферата. Вие споменахте за 2,6 евро на гигабайт. Също времено се говори за 0,1 цента или 19 цента. Е, на ниво потребители. Дали няма да е възможно а, е, при LTE в началото да не се допускат роумингови такси, един на такса за вътрешния пазар, а, е, нека бъде на пазарно ниво, калкулацията да започва от нула, да няма а, облагодетелстване или необлагодетелстване и съответно мрежата от първа генерация ЛТЕ да, да не приема географски различия. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо и господин министр бих ви помолила да дадете повече информация по две теми, които смятам за особено важни. Първо проблема с средните и малки предприятия, които страдат особено в силна степен от кризата. И когато говорим за устойчиво развитие, и същевременно виждаме противоречия между общностните политики, що се отнася до финансовата подкрепа и подкрепата за инвестиции, бих искала особено от госпожа Ларюеля, да ни каже няколко думи за това дали има някаква инициатива в тази област. Е, по въпроса с е, подкрепата на средните и малки предприятия. Е, втори въпрос, той е свързан с дигиталната економика. Да, 2013 година всички граждани трябва да имат достъп до широко лентов интернет. Но какви ще бъдат вашите конкретни мерки, за да гарантирате този достъп? Да, разбирам а, използването на фонда за развитие на селските а, райони, но това не е достатъчно. 20% от населението има доход под а, прага за бедност това население също има право на достъп до широколентов интернет. Как ще осигурите този достъп на тези граждани? Ще оставите без такъв достъп 20% от населението ли? Бих искала да знам и какво предвиждате за този достъп на това население. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на двамата министри за интересните презентации. Мисля, че приоритетите, които, са, сте представили, които представихте тук, са наистина важни. Те ще дадат на Европа още по-голяма ориентираност към а, обществото на познанието. Космосът е а, нещо важно, много е важно да инвестираме в тази насока. Тя е тясно свързана и с климатичните промени. И мога да ви кажа, че тук в парламента от много години а, имаме специална между политическа група по тази тема. Но също така искам да попитам бившия си колега как виждате а, инвестициите в индустрията и как ще свържете това, което говорите тук с инвестициите в индустриите, защото такива големи проекти като Галилео и други а, са обикновено много скъпи проекти и много трудно да убедим индустриалните среди да инвестират в тях. И друг въпрос, който сега не само малките и средни предприятия, но също така и предприемачеството. Не мислите ли, че трябва да има повече насърчаване за хора, които създават собствената си фирма? Комисията изготви план за действие през февруари 2004. Той беше препоръчан от държавите членки, но от тогава до сега почти нищо друго не се направи. Така че мисля, че е важно да обменим различни добри практики, защото условията за създаване на предприятие, на собствено предприятие в отделните държави членки са много различни. И знам, че в Белгия, например, има голямо насърчаване на а, този частен сектор, но мисля, че най-вече е свързан с социалната дейност. Мисля, че от там ще тръгне напредъка във всички други области. Имаме проблеми в демографичен план. Те ще станат още по-силни за в бъдеще. Така че, ако искаме да запазим настоящото си ниво, социално ниво, имаме нужда от иновации. И накрая въпрос към господин Кинкенбор. Искам да ви попитам. За, за широколентовият интернет. А, мисля, че наистина Европа трябва да бъде покрита от широколентовият интернет. Това е важно за всич... за... и за бежичният интернет. Това е идея, с която се занимаваме и в института в Стокхолм. Защото мисля, че тази бежична, така се каже, среда ни засяга всички. Та, Искам да попитам, вие чули ли сте за подобни изследвания, за това доколко безжичният интернет, безжичните технологии влияят върху нас и върху здравето ни? Благодаря. Колегата Бранд. Благодаря, господин председател. Приветствам двамата министри. Ще бъда кратка, защото няма много време. Два въпроса първо до господин Ван Куикенборне. Първо става дума за роуминг в предаването и изпращането на данни. Знам, че вие се занимавате с този въпрос и аз съм много възмутена също като вас. Най-после трябва да предприемем някакви мерки. Вие какъв път смятате да изберете? Големите ценови различия в това отношение са свързани с отказ за добро функциониране на пазара. Затова трябва да се погрижим за добро функциониране на пазара и конкуренцията. Или пък да сложим тавани, да има максимални цени, така както има максимални цени за вода, за електрическа енергия. Също трябва да бъде по отношение на роуминга на данни. И още един въпрос от по-общ характер, който е свързан с въпроса зададен от госпожа Томпсън. Мисля, че сте съгласен с мен, че комуникацията стана толкова важна в нашия живот, че едва ли не тя трябва наистина да се превърне в основно човешко право, също както а, жилището, осигуряването на жилище, водоснабдяване, електрически ток. Така че какви стъпки възнамерявате да предприемете? Мерси, Благодаря, господин председател. Искам да кажа на нашите гости, че техните приоритети все пак са глътка въздух за нас. А, особено сега, когато се нуждаем от политическа воля и конкретни действия, за да излезем от кризата. Вие съвсем уместно повдигнахте въпроса с сроковете и във вашите изказвания подчертах, че по отношение на политиката в космоса, средствата, спектъра и телекомуникацията има връзка и съгласуваност, която трябва да се използва. Що се отнася до сроковете, смятам, че доверието в Съюза е особено за това доверие е особено важно да се спазва сроковете по отношение на далекосъобщенията. Ние трябва да засилим, да гарантираме правна сигурност и отвореност на нашия пазар посредством този пакет. Е, съгласна съм с колегата Рубик по отношение на роуминга. Искам да е, подчертая е, колко е неравнопоставеност съществува в тази сфера тук и ако не напреднем по посока на широколентовия интернет и обхващане на територията, наистина ще се сблъскаме с сериозен проблем. Смятам, че председателството трябва да окаже натиск на Европейската комисия, така че да излезе с конкретни предложения. Парламента в трудни условия приключи дискусия по пакета. Наистина искам да се запази този баланс, защото по този въпрос комисията изостава и това забавене е много вредно и опасно особено сега, когато трябва да обсъждаме бюджета. Ако не можем да използваме пълноценно фонда за развитие на селските райони, трябва да прибегнем до специфичен фонд или до Европейската инвестиционна банка. Инвестициите, иновациите, промишлеността, тези три важни насоки трябва да получат отговор от страна на комисията, както по отношение на сроковете, така и по отношение на конкретните средства. Заострям вниманието ви също така по два въпроса. По отношение на неутралитета на мрежата и дискусиите ни в рамките на акта, защото един от важните въпроси в тези преговори е свързан с интернет операторите и наистина направеното от Европейския технологичен институт. Тук също има много важни аспекти, свързани с клъстерите. И днес, ако нямате отговор на този въпрос, може да ми го дадете по-късно. Благодаря. Много благодаря. Всички въпроси бяха зададени. Сега искам да дам на министрите възможност да отговорят. Ще бъда благодарен, ако преводачите ни позволят малко да продължим заседанието, но ще се опитаме да, да бъдем стегнати. Госпожа министър. Благодаря много, господин председател. Да, много въпроси в различни сфери бяха зададени. Разбирам неудовлетвореността на някои разпределението на компетенциите в Белгия, както вие споменахте за досието ИТЕР, а ние а, сме натоварени с този въпрос, но няма нужда да се изнервете, за това не стана дума тук, защото темите, по които се изказахме, космоса, космич Нямаме намерение да разгръщаме, да представяме подробно политиките, свързани, например, с средните и малки предприятия. Знаете, е, че темата днес е, и разпределението на компетенциите между е, министерствата беше съсредоточено в сферата на космоса няма да отида толкова далеч, колкото вие отидохте, господин Ламбер. Аз нямам навика да изхвърлям бебето заедно с мръсната вода. По отношение на темата ИТЕР, е, стана дума тук и за Галилео и ЖМС. Е, това са три е, програми, които които, ни, които са приоритети за нас, за Белгийското председателство. И всъщност това, което очакваме от комисията,